Ladies and gentlemen. Дами и господа. Госпожи и господа, поздравявам ви много сърдечно. Започва едно важно заседание на Комисията по промишлеността. Поздравявам и колегите от Комисията по култура, които участват в е, това изслушване. Но особено сърдечно поздравявам кандидатката, госпожа Мойра Гейган Куин, номинирана за член на комисията. Отговарящ за научните изследвания и иновации. Вие знаете, че имаме едно много ясно споразумение във връзка с изслушванията, най-вече по отношение на продължителността, времето на въпросите. И моля всички колеги, членове на комисията, а и кандидатката да спазват регламента, така че всички, които са заявили желание за изказвания, да могат да получат думата. Знаете, че ще се занимаваме с една много-много важна тема, именно иновации, изследвания, технологии. Европейския съюз е, има особено големи амбиции в тази област е, и трябва да изпълни много важни задачи в следващите няколко години. Затова е особено важно да проведем това изслушване сериозно, да изслушаме и кандидатката с нейната програма или нейните виждания за по-нататъчното развитие в тази област. Тя ще получи сега 10 минути за едно встъпително представене, а след това вече колегите по процедурата, която сме договорили, ще получат е, последователно думата. Много ви моля да спазвате отреденото ви време, така ще дадете възможност и на всички останали да изложат своите мисли и въпроси. Още веднъж поздравявам много-много сърдечно госпожа Геген Куин и ще я помоля да се представи сега и да вземе думата, за да представи експозето си. Господин председател, уважаеми депутати в парламента. Диалога е в основата на европейска демокрация. За това аз се надявам, че вие ще одобрите моето назначаване като бъдещ, бъдещ член на Европейската комисия, който ще отговаря за научните изследвания, иновацията и науката. Надявам се, че ще успея да отговаря на вашите очаквания. Като политик който е ангажиран с Европа, който е ангажиран с парламентарната демокрация, в самото начало искам да изразя моите убеждения, и моята визия. От както за първ път работих в кампанията за положително гласуване на референдума за членството в Европейската економическа общност през 1972 година, в моята дълга политическа кариера на длъжностно лице на изборно длъжност, аз се убедих в това, че Европейския съюз е в състояние да разрешава на пръв, път, на пръв поглед нерешими проблеми. Наистина трябва да си поставим за приоритет Европа да продължи да бъде една иновационна сила. Аз съм убедена, че във времена на криза ние, политиците, сме длъжни да бъдем оптимисти. Този парламент е свидетел на мощта на политическото въображение за създаване иновация. 50-те години на мирното съвместно съществуване, единия пазар, еврото. Нашата Европа е движеща сила на промяната. Нашият съюз в същността си е един съюз, който се гради върху иновации. Интеграцията е иновация. Ако бъде одобрена, аз ще продължа да работя за укрепването на нашите европейски демократични, социални, економически и етични ценности. С Лисабонския договор ние трябва да преминем от дебат за Европа към едно десетилетие на изпълняване на нашите обещания на европейците. Целите за преобразуване, които са изложени в политическите насоки на президента Барозо, потвърждава това. За да постигнем нашите цели, ние трябва наистина да гарантираме иновациите. И културата на иновации поставя в центъра на вниманието управлението на промяната. Също така не трябва да забравяме, че трябва да насърчаваме инвестициите. Трябва да гарантираме научни изследвания, които разчупват рамките, които осигуряват технологични пробиви и осигуряват конкурентоспособност на Европейския съюз. Знанието, научните изследвания са кръгълния камък на иновацията. В една нова економика Знанията ще ни помогнат да преминем от суровия петрол към други форми за получаване на енергия. Като част от визията за Европейския съюз до 2020 година, комисията ще предприеме мащабни реформи. Аз ще продължа да работя, като продължавам големите постижения на моя предшественик Янес Поточник. Смятам, че реформата в поверената ми, надявам се, област ще цели първо да гарантира единен пазар за иновации и второ да се финализира работата върху създаването на европейското изследователско пространство. Единен пазар за иновациите може да бъде подготвен и реализиран от Европейската комисия в партньорство с вашата парламентарна комисия. Ние ще си извличаме полуките благодарение на опита на Европейската инвестиционна банка, но също така ще проучваме и нови възможности за инвестиции. Ако съм одобрена като комисар, аз ще създам една политическа рамка за научните изследвания с три приоритета – финализиране на европейското економическо пространство – преодоляване на големите предизвикателства пред обществото и създаване на една култура на изследвания, посветени на иновациите. Това ще означава също така предприемане на редица инициативи, свързани с съвместното програмирането, инфраструктурата, преноса на знания и международното сътрудничество. Необходимо е да се гарантира мобилността на изследователите. Това трябва да бъде петата свобода в Европейския съюз. Ние знаем, че 3% като целеви показател от Барселона са много важни. Но за да постигнем този показател, трябва да създадем по-добър инвестиционен климат за изследванията. Значението на насърчаването на най- изследванията в най-напредналите сфери на технологията чрез независим Европейски съвет за изследвания е нещо изключително важно. Също така трябва да преодолеем големите предизвикателства пред нашето общество. Промяната в климата е изключително важна сфера. Ние имаме нужда от изследвания, които да проучат как промяната на климата ще повлияе върху живота на нашите граждани. В сферата на енергетиката трябва да реализираме стратегическия план за енергетика и технологии и трябва да предложим реалистични решения в тази сфера. Що се отнася до здравословното остаряване, трябва да постигнем нови медицински подходи, за да подобрим качеството на живота в едно остаряващо общество създаването на културата за изследвания в сферата на иновациите трябва да се управлява добре. Ние ще подкрепяме съвместни технологични инициативи и ще провеждаме също така изследвания за условията в водещите пазари. Също така смятаме, че трябва да се предоставят повече възможности на жените да имат своята по-голяма роля в науката. Нека да не забравяме, че научните изследвания на науката е това, което движда сил за напредъка на всяко общество. Седмата рамкова програма 2007-2013 година е най-голямата изследователска програма в света, финансирана с обществени средства. В рамките на новата рамкова програма тази програма ще бъде разглеждана като инструмент, а не като самоцел. Изцяло съм ангажирана с провеждане на активен диалог с Европейския парламент при междинната оценка на рамковата програма номер 7 упростяването на финансовите, административните процедури на седмата рамкова програма трябва да бъде постигнато. Необходимо е да имаме ефективно използване на средствата. Трябва да увеличи максимално упростяването, без това да подкопава качеството на аудита или, на аудита или оценката. Също така много е важно да работим в сферата на публично-частните партньорства парламентът има решаваща роля, за да се постигне институционален консенсус. Един свят с нулев риск е свят, в който има нулево ниво на иновации. И накрая трябва да помислим как да привлечем допълнителни средства. Европа навлезе в епохата на иновациите. Ние можем да бъдем водещи в това отношение. Европа, когато тя работи за бъдещето. Това е нашата цел. Заедно ние можем да постигнем промяна и трябва да постигнем промяна. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо кандидат. Междувременно вече спечелихме дори маничко време тъй като вие не се възползвахте от всичките 10 минути. И така, започваме с първия кръг от въпроси. Една минута за въпрос, две минути отговор и след това допълнителен въпрос. Госпожа Кастива. Благодаря, господин председател. Госпожо Куин, ви поздравявам много сърдечно тук в Комисията по промишленост от името на моята политическа група. Преминавам направо към въпроса. Иновациите, изследванията, науката са обединени вече в един ресор. Това е голяма стъпка напред. Господин Барозо по този начин поставя акцента върху иновациите, върху прогреса в научно-изследователските изследвания. В, в, в научните изследвания, извинете. Но също времено има и правомощи от други ресори, които са свързани с иновациите, да кажем ресора култура или ресора промишленост. Така че как ще се справите именно предвид при покриването на тези ресори? Благодаря, госпожо Зелкастилио. Това, което не бива да забравяме е следното. Когато господин Барозо представи политическите си насоки пред парламента, той фокусира работата на следващата комисия върху научни изследвания и нововведения. Ако искаме да се справим с глобалните предизвикателства, ако искаме Европа да излезе от економическата криза, в която се намира в момента, трябва да се занимаваме и да въвеждаме всички тези научни постижения. А има такива, които бяха много добре направени, изключително полезни са, но те би трябвало в крайна сметка да се превърнат в работни места. Всички тук сме политици и аз ще говоря като политик. Това означава, в крайна сметка, и работата ми. Научните изследвания да се превърнат в работни места. Вече доста години Младите хора бяха насърчавани да учат, да се занимават с финансовия сектор. Сега обаче там няма толкова работни места и той не им е толкова полезен. Така че им казвам, занимавайте се с наука и оттам вече ще дойдат на нововведенията. Що се отнася до моята роля в сравнение с ролята на другите комисари? Нововведенията, разбира се, са част от всички политики на Европейската комисия. И председател на комисията и новите комисари решиха, че аз ще имам една обща роля, която ще се занимава с координация и въвеждане на нововведенията във всички политически сфери. Но това не мога да го направя сама. Нужни сте ми всички вие. Ще има много трудности. Освен това и всички колеги комисари би трябвало да ми помагат, защото те се занимават с различни отрасли, независимо дали това е цифровизираната економика, дали е предприемачеството, заедостта. Всички трябва да работим заедно и само работейки заедно можем да постигнем такива нововведения. Благодаря. Една Nachfrage. Сиге, си.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 Good. Frau Köken-Quinn. Yes, I, I of course agree that there is a difference. Съгласна съм, че ще е трудно. Първата стъпка е да се съберат и науката, и нововеденията, и научните изследвания. И мисля, че това е начина по който можем да стимулираме развитието на тези три области и да ги съчетаем. Освен това, трябва да дадем възможност за развитие на публично-частни партньорства. Ева, да направим така, че добрата работа, която а, се предлага от а, инструмента за споделяне на риска на Европейската инвестиционна банка, може да премине и в други сфери, като например малки и средни предприятия защото те са гръбнака на нашата индустрия. Те предоставят работни места, но като че ли не могат да участват или всъщност не сме насочили усилите си към това да ги приобщим. Така че инновацията означава тясно сътрудничество с всички комисари, всеки един комисар в сфери, а, които в момента има неясни моменти, за да може да се построят мостове. Това може да стане само посредством сътрудничество и аз ще си сътруднича с всички колеги. Благодаря. Сичен данк. Als nächste Frau Rera Madurell. Госпожа Рея Мадурел е следващият е, колега. Благодаря, господин е, председател. Госпожо Гейган Куин, от името на моята политическа група аз също ви приветствам най-сърдечно. Ние сме на едно мнение. Е, изследванията, иновациите би трябвало да насърчат цялата економика, за да може тя да излезе La ciencia y la innovación. За да може тя да излезе от кризата. Но тук става дума и за а, наука и иновации като много съществен фактор за повишаване на качеството на живота. Това е в крайна сметка и целта на цялата политическа дейност, която ние извършваме. Как а, вие смятате да а, осъществите тези социални измерения на иновациите, на научните изследвания, за да е, подобрите социалните условия, за да подобрите социалното сближаване и най-вече живота на хората с увреждания. Смятате ли, че това е, не е основна цел или по-скоро Създавайки такава зона, ние се опитваме да го постигнем по определени причини. Първо, това започна още през 2000-та година. Идеята беше чудесна, но решихме, че трябва да се е, включим по-активно в тях. Какви са резултатите от Лисабонския договор? Аз като ирландка знам доста за Лисабонския договор. Та, да то беше, че 180 член от договора ни задължава да, създа, да създадем Европейската зона за научни изследвания, а един от другите членове пък ни дава правомощията да я създадем. Така че от нея се разви и тези Евранет. Те са свързани с координиране на научните изследвания, защото голямата част от изследванията, които се правят из Европа, всъщност са отлични, но в крайна сметка те се правят е, в различни зони и има страшно много дублиране на усилията. Мога да ви дам един пример. Например, що се отнася до е, мрежата за безопасни храни. Комисията установи, че има 72 научни изследвания, които се провеждат по една и съща салмонална бактерия. Това е пълно дублиране на усилията. Нещата не се координират, не работим заедно в един съюз, за да можем да дадем на економиката резултатите, които са необходими. Какво може да направи частния сектор? По или в рамките на тази зона 2003 година разработихме европейските технологични платформи. Те се ръководят от е, индустрията, от частния сектор, те са свързани с създаване на работни места. 37 такива платформи има. Те се занимават с е, е, смарт мрежи, слънчевата енергия и така нататък. Тоест всички сфери, където могат да създадат работни места, за да можем да излезем от економическата криза. Така че от всички тези сфери на платформите изведнъж стигаме до съвместната технологична инициатива. И вие знаете много добре, че имаме пет такива инициатива. И аз, подготвяйки се за това прослушване, всъщност се запознах с прекъсна, прекъсва председателя. Мерси. Колегата Мадрела. Допълнителен въпрос. Да, Госпожо Геген Куин, тази година е Европейската година на борбата а, срещу а, бедността, а, една година на социалното включване. Какви са инициативите, които би трябвало според вас да предприеме комисията в тази Европейска година на социалното включване? Разбира се, трябваше да, да кажа, че това е един от приоритетите на Испанското председателство, защото се отнася до научните изследвания. Има изследвания, които се занимават с всички сфери, които са свързани или пряко, или непряко с разрешаването и на проблема бедност или намаляването на бедността. Няма значение къде е тази бедност, дали е в държавите членки или е извън Европейския съюз. Трябва обаче всички тези усилия да бъдат съсредоточени върху сферите, които са най-важни за нас, защото имаме нужда от решения, свързани с намаляването на бедността. Според мен това може да стане само ако действаме по чисто, един, по чисто политически път. Можем да говорим, разбира се, на теория много а, лесно, но е важно какво се случва на практика. Да бъдем по-инициативни, да бъдем по-активни, да участваме в действителна работа. Това няма да включва само мен, разбира се, и други комисари. Та то е много важно. Затова и координацията и сътрудничеството са изключително важни.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 sjunde ramprogrammet från den privat, i ramprogrammen från den privata sektorn. Idag är den siffran nere i 25 procent. En starkt bidragande orsak... Изследванията в държавния сектор. Междувременно вече е, нещата се развиха е, така, че е, около 25% се падат на държавните изследователски е, институции, така че бюрокрацията като че ли се увеличава. Изследването на стволовите клетки е нещо особено важно в днешно време и очевидно представлява един голям потенциал за по-нататъчни постижения в медицината. Какво мислите по отношение на евентуален компромис, който да се постигне в Европа, що се отнася до стволовите клетки? Първо, публичното и частното финансиране на изследванията. Вие сте прави, Председателят Барозо когато ми предложи този портфел, каза, че трябва много внимателно да се разглежда цялата ден с упростяване. И може би точно затова бях сметната за подходяща, защото съм работила в Европейската сметна палата. Това е първата институция, която първо призна, че в различни политически сфери трябва да има различни допустими нива на грешка. Ако искаме да постигнем упростяване, има редица неща, които трябва да бъдат направени. Но нека да помислим за неща, които трябва да направим в седмата рамкова програма. Например, трябва да намалим времето още повече, отколкото е сега, за времето между подаване на заявлението и одобряването му. Също така трябва да намалим разходите за програмата. Имаме уникален механизъм за регистрация. Ако вие участвате в няколко изследователски програми, вместо непрекъсно да подавате една и съща информация, вие разполагате с единен механизъм за регистрация и 15 милиона души са регистрирани вече там. Сметната палата е много важен фактор в упростяването. В резултат от изпълнението на документ на комисията, Сметната палата сметна, че трябва да се стремим към допустимо ниво на грешката. Не трябва да се подкопават принципите на разумното финансово управление. Разбира се, не трябва да забравяме, че по-малко правила означават по-малко грешки. Така че упростяване ще помогне не само на нас, но ще помогне и на много малки и средни предприятия да участват. Допъл... Госпожа Ек най-вероятно има допълнителен въпрос. Приемам това, което казахте, като потвърждение на е, желанието ви да е, допринесете за упростяване и да се преборите, доколкото е възможно, с е, тенденцията за бюрократизация. А какво може да се направи по отношение на борбата срещу масовите заболявания, диабет, Алцхаймер и така нататък? Има много различни изследвания, които в момента се провеждат и една от важните сфери е борбата срещу невродегенеративните заболявания, в частност Алцхаймер. Това е една сфера, в която трябва да гарантираме иновации, да предложим по-добри продукти. Ние живеем все по-дълго и трябва да живеем в едно все по-здраво общество. Трябва да гарантираме повече изследвания и трябва резултатите от тези изследвания да се предоставят на фирмите, които могат да предложат продукти, които ще гарантират повече здраве, по-здраво общество. И има надежда, че ще може да се помогне на хората с диабет и Алцхаймер. И това е нещо, което, разбира се, ще бъде отчетено от политиките във всички държави членки. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващият въпрос ще бъде зададен от господин Бютикофер. Първо, бих искал да ви приветствам от името на Зелените. Ние, разбира се, подкрепям много горещо кандидат от Зеления остров. Бях много очуден да прочета във вашите писмени отговори и да чуя във вашето уводно слово, че вие ние не, вие не говорихте за иновацията, в центъра на която стои човека. Каква е вашата визия за стратегията и за иновациите? Как да се включи тази нова концепция? Вие говорихте за иновация на продуктите. Иновационната политика – трябва да включва и социални и екологични цели. Какви показатели могат да бъдат включени в политиките, за да се оцени чистата социална ценност, предложена от иновационните политики? Как можем да гарантираме социалната полза от политиката в сферата на иновациите? Разбира се, политиката за иновации – ще се заеме с всички големи обществени проблеми, с които се сблъскваме ние в Европейския съюз и в целия свят. Разбира се, енергийната ефективност е сред тези предизвикателства, промяната в климата, изследванията в сферата на промяната на климата промениха менталитета на хората. Това е един много добър пример – Енергийната ефективност се постига чрез съчетаване на изследвания, иновации и интелигентна нормативна уредба. Енергийната ефективност ще бъде преразгледна ли по-скоро политиката, знаете, тази година. Има енергиен пакет, който беше прият от комисията. Създаването на публично-частни партньорства също ще помогне. Енергийно ефективни сгради, фабрики на бъдещето, зелени технологии. Ние трябва да живеем в едни устойчиви условия. Трябва да осъзнаем, че сегашните енергийни източници няма да са недостъпни до безкрай. Затова трябва да помислим как да оформим нашето бъдеще, как да гарантираме по-добра околна среда, не само за нас и за децата ни, но и за бъдещите поколения. Herzlichen Dank. Herr Bütikofer, Nachfrage, bitte. Допълнителен въпрос на господин Бютикофер. Микрофон е изключен. Достъпността на резултатите от изследванията. В този контакт седмата рамкова програма включи идеята за банка на знанията. Дали възнамерявате да продължите тази политика, която е изключително важна за споделяне на информацията, която е важна за иновациите. Разбира се. Разбира се, че споделям обмяната на информация и знания. Но за да можем да гарантираме достъп до знанията, генерирани от учените в Европа, трябва да създадат необходимите условия. И за това отговарям не само аз, но и други комисари. Първо, трябва да разгледаме правата върху интелектуалната собственост. Това е една пречка пред споделянето на информация. Трябва да разгледаме патентите. Например, разходите за получаване на патент в Европейския съюз е 20 пъти по-висока, отколкото в САЩ. Трябва да мислим в перспектива, но трябва също да мислим за това какво трябва да се направи незабавно. Ако съм одобрен от парламента, аз ще работя моите колеги, за да можем да стигнем до етапа, в който разходите за получаване на патенти не са пречка пред европейските фирми. Аз ще работя с другите ми колеги от комисията, за да гарантирам това, че ние можем да осигурим трансфер на знанията, постигнати от нашите чудесни учени. Трябва да гарантираме това, че ако искаме да живеем на една по-добра планета, трябва да гарантираме обмена на знания, без това, разбира се, да накърнява резултатите от изследванията. Колегата Чичестър. Госпожо Геген Куин, вие говорихте за сътрудничеството с парламента и ние много се радваме, че го споменахте като фокус на работата си. Трябва да подчертая обаче, че вие сте тази, която трябва да поема инициативите. Освен това, се фокусирахте върху своя опит е, в Сметната палата за справяне с този голям проблем, свързан с административната тежест, пред която са правени научните работници. Аз приветствам казаното от вас. Но искам да ви попитам, ще бъдете ли комисар, който ще има големи идеи, както някои от вашите предшественици, или пък ще бъдете човекът, който ще накара инструментите, които имаме да работят по-добре, и, правейки всичко това, ще поддържате ли принципа на отлично качество на работата? Well, на първо място аз съм политик, а не държавен служител. Аз се занимавам с действия. Стига сме говорили. Време е за действия. Ще продължа ли да говоря за научни изследвания или ще се опитам да постигна някакви резултати с изследванията, които имаме? Да, второто ще доведа до е, работата до резултати. Ще използвам инструментите, господин Чичестър, които вече съществуват, за да направя така, че стигаме до резултати в сферите, в които има нужда от решаване на проблеми. Има много проблеми, които могат да бъдат решени, ако използваме научните изследвания, които вече са направени. виждам тук различни хора, които ме познават като политик тук в залата политик в Ирландията, Те знаят, че аз съм човек, който не казва да, спори, но е човек на действията. И съжалявам, че трябва да го кажа. Не знам какво мислите по този въпрос, но аз не съм държавен служител, нямам такава психика. Аз съм политик, който иска да работи, иска действия и който иска резултати. Благодаря. Чарлз Чичестър. Once again. Господин Чичестър, отново имате думата. Uh, um, uh, Опитвайки се да постигнете всичко това, какво е вашето отношение към някои от големите проекти, които имаме, като например uh, uh, Ядрения синтез, Галилео, високотехнологични проекти, които се подкрепят от бюджета за научни изследвания. Мисля, че бюджетът за научни изследвания трябва да подкрепя и малки и големи проекти. Е, председателя ще ме прекъсна отново, ще си изразходвам времето. Та ще спомена за големия проект за термоядрения реактор. Става дума за една дългосрочна стратегия за устойчиво подаване и ползване на енергия. И не става дума само за Европейския съюз, става дума за глобалния мащаб. Ние сме нещо като домакин, но имаме и други партньори по цял свят, които също участват активно и трябва да насърчим тяхното участие. Това е единственият проект, ако мога да си позволя да го кажа, който се занимава с едно глобално предизвикателство и то е зелената чистата енергия. Не може да го поддържаме на всяка цена. Това, което трябва да направя в близко бъдеще, ако ме утвърдите, е, ще бъде да разгледам всички аспекти. Ще имаме един а, доклад за напредъка, има въпроси, с които вие сте запознати, свързани с а, разходите, преразходите. Нямам всички тези подробности, защото още не сме получили доклада, но когато го получа, ще го разгледам, ще искам ефикасно управление, правилно управление, за да може Единственият проект, който ние и нашите партньори имаме заедно, се подкрепя и това е намерението. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Матиас. Госпожа Матиас, благодаря, господин председател. От името на моята политическа група ви поздравявам, госпожо кандидат. Предвиждаме много неща във връзка с финансирането, с инструментите, с програмите, но все още не сме говорили за хората. Особено важно за изследванията в Европа са научните работници, изследователите. Необходими са много повече изследователи е, необходими са е, повече усилия, за да гарантираме работните места на научните работници, на изследователите. Е, не смятате ли, че това е проблем, който става все по-остър и би трябвало да се положат специални усилия в това отношение? Мисля, че още в самото начало заявих, че трябва да има свободно движение на научните работници. И ако искаме да имаме такава зона за научни изследвания в Европа, която да отговаря на нашите изисквания, то тогава трябва да изградим една атмосфера, която насърчава хората да се занимават с тази дейност, да остават в нея, да могат да се движат измежду 27-те държави членки свободно, без да се притесняват за условията на работа, за правата си за пенсиониране, за различните полагаме им се плащания. И това, което ме интересува, всъщност е, че Испанското председателство реши да има един съвместен съвет на министерско ниво, който да не включват само министрите, които отговарят за нововведения и наука, но и тези, които се занимават с заедността. Това е една отлична инициатива, защото те трябва да работят заедно, както аз трябва да работя заедно с своите колеги, за да сме сигурни, че работните условия, които пречат на учените, бъдат елиминирани. Много работа е необходима, нужна ми е вашата подкрепа, за да можем да направим така, че това да стане реалност. Госпожо Матиас, имате ли допълнителен въпрос? Благодаря за този отговор. Е, ще ви задам и следния въпрос. Очертава се все по-ясно една тенденция за съгласуване на европейските изследвания Наблюдавахме подобни сигнали е, при работата на Европейския съвет. Какво мислите по този въпрос? Смятате ли, че така ще могат да се интегрират по-добре и малките страни? И каква е изобщо ролята на по-малките страни е, в сферата на изследванията? Защото това, което наблюдаваме в момента е неравнопоставеност. Този въпрос беше повдигнат е, пред мен е, много от е, членовете на вашата комисия преди това изслушване. Ако разгледаме 27-те държави членки, ще видим, че те се различават. Как можем да уравновесим положението? Това, което трябва да направим, е, че на институциите на трето ниво за научни изследвания, независимо дали са университети или научно-изследователски центрове, трябва да модернизираме малките държави, които като че ли не могат е, да вложат толкова средства. Но това не става само по рамковата програма в моята сфера, но и като дадем възможност да се използват структурни фондове. В държавата членка, която познавам най-добре, те дадаха възможност да се изгради една економика на познанията. Те, използвайки средства от рамковата програма и давайки възможност на тези 86 милиарда, които има в структурните фондове, бихме могли да се справим отлично при изграждане не само на инфраструктурите, но и капацитета. Благодаря ви. Госпожа Цавела има думата. Уважаема госпожо Геген Куин, добре дошла. Пожелавам ви успех. Въпрос ми е свързан с въпроса на господин Чичестър. Ядрената енергетика. За мирни и военни цели, разбира се, е в същината на международните отношения. Иран е показателен пример. От 10-15 години вече ние нямаме достатъчно специалисти в европейските университети за провеждане на ядрени изследвания. И това е сериозен проблем. Намаляват изследванията в сферата на атомната енергетика и атомната физика. Какво бихте направили вие, за да насърчите изследванията на университетско равнище в тази сфера, така че да можем да обучаваме инженери в сферата на атомните технологии? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Цавала. Извинете ме, ако неправилно произнасям името ви. За ядрената енергетика няма едно единствено чудодейно средство, колкото и да ми е мъчно. Няма такова чудодейно средство, което да реши енергийните и климатичните проблеми. Европейските изследвания също така включват и атомната енергия. Програмата Евратом включва различни аспекти на атомната физика, както в сферата на делението на ядрото, така и термоядрения синтез. Обаче атомната енергетика продължава да бъде предпочитана технология в много държави членки, тъй като това е една невъглеродна технология. И тя трябва да се поддържа и развива в тези държави членки, които са взели това решение. И това е много важно да го кажа, особено преди това, че идвам от Ирландия. Енергийният баланс е решение на всяка държава членка. И като комисия ние не трябва да се намесваме в решенията на държавите членки за техния енергиен баланс или баланса на горивата. Това не е в нашите правомощия. Що се отнася до атомната енергетика, тя продължава да бъде предпочитана енергетика, предпочитан вид на енергията в много държави. И Разбира се, трябва да има възможност за държавите членки, които искат да я развиват, да я развиват. Госпожо Цавела, уточняващ въпрос. Нямам въпроси. Благодаря. Председател, благодаря. Франциско Соса Вагнер, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Добре дошла, е, госпожо Гейгър, Гейгън Куин. Ще ви задам следния въпрос. Възнамерявате ли в следващата Европейска изследователска програма да се предвидят средства за области, които не са свързани пряко с економическата рентабилност и с е, предприятията, с е, фирмите. И е, в крайна сметка планирате ли инвестиции, които не са непременно рентабилни? Казвам това просто защото нерентабилните неща много често се оказват много по-важни. Когато погледнах изследванията, анализите се попитах дали Европейския съюз днес би финансирал творбите на Кант. Господин Сузе Вагнер, винаги съм смятала, че всяко изследване е ценно, винаги може да бъде използвано. Съответния отрасъл, съответните правителства, съответните партньорства трябва да решат как да използват резултатите от изследванията. Ние подпомагаме рамковата програма и това е най-голямата програма за изследване, финансирана с обществени средства в цял свят. И тя включва най-различни изследвания във всички 27 държави членки. Както знаете, в близките месеци ще се проведе междинна оценка на седмата рамкова програма. Тази оценка ще разгледа всичките сфери, всички аспекти в рамките на седмата рамкова програма и тази оценка ще посочи къде са проблемите, затрудненията, къде трябва да положим повече усилия къде има области, в които трябва повече балансирани. Аз внимателно ще запозная с резултатите от тази междинна оценка, за да се реши кои промени трябва незабавно да се предприемат, но също така и с цел да се оформи последващата дейност в тази програма. Така че уверявам ви, никакви изследвания не са и няма да бъдат забравени. И оценката ще ни позволи как да решим какво трябва да се коригира и по какъв начин. И разбира се, гарантирам, че ние ще, гаранти... ние ще коригираме недостатъците. Допълнителен въпрос? Нямам допълнителен въпрос. Благодаря господин председател. Благодаря. Аз тогава давам думата на колегата Оди. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви, е, госпожо, за динамиката, за енергията. Вие ще се нуждаете от тях, защото и предизвикателствата в този ресурс са, ресурс, ресурс са големи. Като погледнете финансовата прогноза до 2013 година, е, може би ще ни кажете дали не би трябвало политиката в областта на изследванията също да придобие европейски е, характер и по отношение на финансирането, така че в името на Европейския съюз да можем да постигнем и много по-добри резултати. Това е важно, защото подготвяйки се за това изслушване, установих, че има голямо разнообразяване на подходите в а, научните изследвания, но така се губят възможности не се дава такава възможност и губим преднина пред хората, с които се състезаваме, имам предвид държавите. Но това е важно да се координират усилията. Не смятам, че трябва да се изпращат някакви предупреждения, направете нещата така или трябва да го направите. Не, мисля, че трябва да има координация. И създавайки такава зона за научни а, дейности в, Европа, мисля, че ще създадем една отлична възможност за такава координация, за да няма дублиране на усилията и Смятам, че когато се водят финансовите преговори, господин Оди, тъй като вие сте от Комисията по бюджетен контрол, затова едва ли ще се изненадате, когато кажа, че когато започнат такива преговори за финансови средства, всеки се оказва сам, като министър, като комисар, дори като евродепутат, от време на време предполагам. Но тези е, преговори се надявам да бъдат по същество, Знае, че ще бъдат трудни, че ще бъдат голямо предизвикателство, но аз обичам предизвикателства. Занимавала съм се с това като служител в правителството и ако ме утвърдите като комисар, аз съм убедена, че и комисията е един колегиум и всеки трябва да се бори за своите отговорности, за своята сфера. В крайна сметка, имаме една обща, обща, един общ бюджет и трябва да го разпределим помежду си, но искам да извлечем максимална полза от това, което ни се предлага. Колега Оди, да, вие се страхувате от сблъсъка с съвета. Ние в парламента ще ви е, подкрепяме. Ние сме ваш съюзник. Е, по отношение на контрола на финансите, госпожо кандидат, кандидат как гледате на нещата? Готова ли сте да Прекратите контрола на финансирането, е, което отчаива понякога изследователите тъй като една голяма част от е, всички е, правила за аудитиране и за контрол на финансирането наистина са отчаиващо строги. Знам, че и за отделните учени, и за малките и средни предприятия, които искат да влязат в научните изследвания посредством рамката в програма, е наистина голяма лудост, а тази лудост идва от това, че се осложняват финансовите ограничения, които им се налагат. Не искам да правя нищо, нито пък комисията трябва да прави нещо, което да би нарушило принципите на доброто финансово управление. Говорим за пари, които принадлежат на нашите народи и на нашите данакоплаци. Затова трябва да направим така, че те да бъдат разходвани по един законосообразен и редовен начин. Казвал съм го и преди, но има доста сфери, в които може да има упростяване, като например единния одит или единната стратегия за одит. А, и Сметната палата заяви, че може би ще е добре да започнем да разглеждаме различните политически области, както и различното ниво на допускане на грешки комисията ще излезе с едно такова ниво на допустими грешки през Едната година ще видим как може да се управлява всичко това. Вие по-специално мисля, че ще ни бъдете изключително полезни, защото вие сте в две а, комисии. И в тази, и в комисията по бюджетен контрол. И различни действащи лица. Съвета, комисията, Сметната палата и тези две комисии, които трябва да работят заедно, за да убедят хората, че това е пътят напред и че трябва да се разгледа този допустим процент на грешки и да видим кое подхожда най-добре на нашите политики. В крайна сметка не може да се каже, че и трябва да има един еднакъв подход към абсолютно всичко. Благодаря ви. Е, госпожа Тротман. Благодаря, господин председател, госпожо кандидат. Вие сте политик, е, това между време стана съвсем ясно и затова ще ви задам политически въпрос. Установяваме в момента, че все още не са изпълнени критериите съгласно Лисабон, Лисабонската стратегия по отношение на заедостта, социалните критерии най-вече. Така че как ще действате в това отношение, така че в рамките на седмата изследователска програма на Европейския съюз да се гарантират по-добри възможности за една голяма част от държавите членки, които все още търсят е, е, възможности да е, регламентират по-добре нещата. Изключително важно е да активизираме дейността на научните изследователни. Понякога се влиза в конфликт с държавите членки, вие сама го заявихте и може би това е необходимо. Аз лично предпочитам това да не се случва, но човек, крайна сметка, трябва да се бори, за да защитава целите си. Когато един комисар влезе в съвета, той ще изложи определени политики, някои държави членки ще бъдат удовлетворени, други не. Крайна сметка, това е реалността и трябва да я приемем. Но трябва да подпомогнем работата на учените, така че да можем да постигнем целите, които сме си заложили в рамковата програма. Това може да стане в различните сфери, като например упростяване, контрол и доверие, или пък а, сфери, в които а, да гарантираме, че плана за, плана за възстановяване се развива и прилага на практика, че участва частния сектор, че обществените средства се разходват правомерно, че се възползваме от най-добрите научни изследвания, за да създаваме работни места, което може да стане посредством на въведение. Наистина смятам, че в тази си отговорност за тази политика на въведенията, за общността, има доста сфери. Мобилността на научните работници, фокуса върху сътрудничеството и координацията на работата на всички държави членки. Та, във всички тях смятам, че можем да постигнем една економика на познанията, която може да доведе до едно по-добро общество в бъдеще за всички ни и да доведе до повече работни места, които са ни необходими, за да излезем от економическата криза. Мадам Тропман, encore? Euh, Допълнителен въпрос от госпожа Тротман. Да, тъй като става дума за изследователите, ще ви попитам какви са целите, които преследвате по отношение на жените, жените изследователи и научни работници. Ето това е един от проблемите. Участието на жените във всички отрасли на обществото. Аз последните няколко седмици разгледах позициите на жените в научната дейност. Първо, няма много жени. Или пък други имат семейства, имат семейни причини, поради които трябва да се оттеглят от науката. И се оказва изключително трудно за тях да се върнат обратно на работните си места. Така че това, което искам направя е да насърча жените да участват и в деня, в който в столицата на моята страна се открива изложбата на младите учени, която е за момчета и момичета от гимназиите. Смятам, че ето там е мястото, където трябва да заинтригуваме момичетата. Например, да не се занимават толкова с търговия или други, защото работните места са в а, науката. Трябва да създадем условия на работа и условия на живот. И трябва да говорим с тези отрасли, където жените са били особено успешни, защото са останали като научни изследователи и са се развили за да излечем полуки, които да бъдат вложени в други е, сфери, където жените не са толкова успели. Това е изключително важен момент за мен като жена, която е застъпник на жените. Не смятам, че трябва да има квоти, не, но смятам, че трябва да се залагат определени цели, защото ако човек си залага цели, то тогава може да измери по тези цели своето постижение в бъдеще. Ангелика Ниплер. Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председател. Госпожо Геген Куин, ето тук съм седнала. Виждате ли ме? Виждате ли ме? Отново ще се спрем на темата управление, администриране, упростяване. Вие сте работила през последните години в Европейската сметна палата и сте имали за задача да контролирате други европейски институции, но сега сте номинирана не за комисар по бюджетен контрол, а ще отговаряте за научните изследвания, за иновациите. Аз е, от много години съм тук в тази комисия и е, чувам също от много години, че трябва да се преборим с бюрокрацията в е, изследователската сфера. Тъй като доста дълго сте работила като аудитор как ще формирате вашата политика по отношение на изследванията, така че тя да се опира на доверието, а не толкова на е, разходите, на е, финансите. Какво конкретно смятате да предложите в това отношение? Госпожо кандидат. Благодаря ви, госпожо Ниблер. Опростяването, както казах вече, е свързано с това, че Сметната палата бяха първата институция, която публично заяви, че са необходими различни допустими нива на грешка в различни сфери на провежданата политика. Ние също разглеждаме допустими риск от грешка. Аз самата, ако съм одобрена като комисар, аз ще предложа съобщение и то на много ранен етап, точно за опростяването. Мисля, че този между институционален дебат е много важен за допустимото ниво на грешката и той ще подкрепи нашите усилия в тази сфера. И доколкото знам от господин Оди, и Комисията по бюджетен контрол иска да направи същото. Вече споменах няколко неща, които искам да постигна в сферата на упростяването. Но също има допълнителни неща, които трябва да направим. И те ще излязат на преден план, когато междината оценка на седма рамкова програма ще бъде готова. Там ще стане ясно, кои сфери изискват по-нататъчно простяване. Ако имаме по-малко правила, ще имаме по-малко няколко грешки. Трябва ли да имаме доверие? Да, трябва ли да извършваме еднократни плащания? Това е въпрос, който трябва да разгледаме. И ние това ще го направим при оценката на седма рамкова програма. Така че ние сме на прав път и аз имам нужда от вашата подкрепа. И много е добре, че вече върви този междуинституционален дебат в сферата на упростяването. Госпожа Ниблер, благодаря ви за този отговор, който ме зарадва, ако правилно ви разбрах. Вие искахте да ни кажете, че малките изследователски проекти ще се е, подкрепят и насърчават съвсем целенасочено и там е, контролът ще бъде малко по-ограничен, по-скромен, докато при големите проекти е, ще има по-стриктен контрол. Имате ли някакви идеи във връзка с възможностите за насърчаване на промишлеността, на економиката в изследователската сфера, да участва с инвестиции? Много е важно да се насърчават изследвания, както на малките и средни, така и на големите предприятия, когато се разглеждат глобални проблеми. Има съвместни технологични инициативи, те са пет и те всички работят много добре. И има една такава инициатива в сферата на медицината, която е посветена на лекарствата. Имаме инициатива Чисто небе и отрасъл е много заинтересуван от нея. Тя е посветена на следващо поколение самолети. Също така горивните клетки, които целят заместване на петрола. Всички тези въпроси са формулирани от технологичните платформи и всички те целят привличане на предприятия, големи, средни и малки. Всички те целят участието им в рамковата програма и това предприятията да използват изследванията. Разбира се, много предприятия вече възлагат на външни фирми изследователската дейност. Ние трябва да насърчим, според мен, в една сложна економическа ситуация, това, което направи Финландия. Тя реши, че инвестициите в изследванията и технологиите са начин за преодоляване на кризата, с която тогава Финландия се сблъскваше. Мисля, че трябва да насърчаваме държавите членки да го правят. Вед става дума за економика, основана върху знанията, инвестиции в бъдещето, осигуряване на изследвания на конкретния потребител и осигуряване на работни места. Рахта Гирек има думата. Госпожо Деминби, ефективното прилагане на университетските изследвания ще зависи до голяма степен от, от разрешаване на въпросите на интелектуалната собственост. Трябва да отчетем високата стойност на защитата на интелектуалната собственост. Ние знаем колко е скъп достъпа до новите патенти, колко е дълъг защитния период. Има и проблеми свързани с защитата на софтуера и генетично модифицираните организми, както и фармацевтичните продукти. Моят въпрос е какво е вашето политическо виждане, което ще доведе до бързо разрешаване на тези проблеми, особено в Европейския съюз и в сферата на патентите в Европейския съюз. Заповядайте, госпожо. Когато говорих по-рано господин Герек, аз споменах специално, че проблемът с патентите е много сериозно тясно място, което трябва да се преодолее. Ние постигнахме много, но все още трябва да извършим много работа. И това не зависи само от мен. Патентите са и в компетенциите на моя колега господин Барния. Аз се ангажирам тук пред вас, че аз ще работя тясно сътрудничество с господин Барния, за да се гарантира това, че се предприемат окончателните стъпки в тази сфера. Това е нещо, което е много важно за изследователите. Разходите за получаване на патент в Европа е 20 пъти по-високо от САЩ. И още по-зле е, че 50 или 60 пъти по-скъпо струва поддържането на патента. Така че трябва да се намери начин това тясно място да се елиминира, да се гарантира подкрепа и защита на европейските изследователи. И искам да се ангажирам пред вас това, че аз ще работя много активно с господин Бърни, комисията да направи окончателните стъпки в тази сфера. Благодаря ви. Господин Герек, допълнителен въпрос? Разбирам, че това е много сложен проблем, но също и вярвам, че ще ви трябва много смелост, за да убедите вашите колеги, че те наистина трябва да се вземат с този проблем, тъй като той е много сложен. Надявам се, че миналият ми опит като политик в Ирландия ще покаже, че аз съм доста смело от време на време Както вече казах, аз не съм човек, който винаги съгласява с всичко. Аз съм човек, който е активен, който действа. Аз знам, че трябва да се говори, но знам, че трябва и да се действа. Ние направихме много, но трябва да финализираме процеса. И ви гарантирам, че няма само да говоря. Аз ще работя в тясно сътрудничество с господин Барния, ако той също е одобрен, за да гарантирам това, че са премахнати останалите пречки и да не се позволят пречки пред работата на изследователите. Така че да има европейски патент, който да е на разумна цена, който да не е в ущърп на европейските изследователи. Госпожа Кавайо, господин председател, госпожо кандидат, Европейската рамкова програма за изследване е нещо основополагащо за Европа. Как комисията смята да изгради европейското космическо е, европейското изследователско пространство. Разполагаме ли с достатъчно инструменти? Да, ние и в момента прилагаме тези инструменти, но и член 69 трябва да се прилага, както вие самата казахте. Е, какво смятате? Необходими ли са нови инструменти? И освен това, как гледате на Европейския изследователски съвет е, и възможностите за изграждане на едно европейско изследователско пространство? Е, идеята на този съвет е да предоставя отлично качество на работата. Той трябва да подкрепя и аз ще го подкрепя единствено, ако качеството е високо. Що се отнася до инициативите за приключване на европейските изследователско пространство, вие споменахте част от тях, а аз споменах останалата част малко по-рано. Инструментите, с които разполагаме, не са достатъчни. Мисля, че са ни необходими още инициативи, още инструменти. Имаме един нужда от 169 член, един допълнителен проект, който ще се занимава с прибалтийските републики и Балтийско море. Освен това имаме проекта за ХИВ, спин, малария, туберкулоза. Отново от тази страна, що се отнася до обществени средства. Що се отнася до частния сектор, трябва според мен да се движим в същата посока. Имаме съвместните технологични инициативи с частния сектор. Те са изключително важно, тъй като там имаме наистина големи нововведения, които ще окажат въздействие върху промените в обществото, пред които всички сме изправени като европейци, пък и като хора на земята. Имаме нужда и от пазари, където да пробираме нещата. Например, това са пазари, където тези продукти не съществуват. Говорим, например, за защитно облекло. Дали това ще е защитно облекло а, за пожарникари или други такива. Измерими а, постижения, електронно здраве. Всичко това са инструменти, които дойдоха от Европейска технологична платформа посредством съвместните технологични инициативи на такива пазари. Не бива да забравяме, че лидерите на Европейския съюз по време на на съвет взеха решение за план за възстановяване на Европейския съюз. И по него има три публично-частни партньорства. Първо, Заводите на бъдещето, енергийно ефективните сгради и зелените автомобили. Ето това са зоните, в които бихме могли да изграждаме тази европейска изследователска зона или пространство, за да намалим дублирането, защото така ще губим възможности, ако дублираме усилията си като европейци. Мисля, че трябва да направим една политика, която в крайна сметка да води до работни места. И всъщност за това правим нововведения colega Cabello. Muito obrigada. Eu gostaria de insistir no papel. Въпрос. Аз ще подчертая още веднъж е, работата на Европейския изследователски съвет е, при изграждането на Европейско изследователско пространство. Как е, смятате, че трябва да се изгради този съвет като европейски орган, като европейска институция и с какви средства ще се финансира неговата дейност? Институтът е, за технологии е катализаторът е, за необходимите реформи, според мен, и за висшите учебни заведения, и за изследователските центрове. Не смятате ли? Смятам, че наистина в този съвет ние постигаме високи постижения и там имаме двама носители на Нобелова награда. Искаме да имаме повече научни изследвания, искаме да имаме отлични качества а, е, нашата работа и да имаме повече Нобелови лауреати. Имаше едно изследване, което бе направено за структурите на съвета и механизмите, по които той работи. Това стана миналата година. И а, е, мисля, че то отговаря на нещата, които вие споменахте, госпожо Кавалю. Макар, че е много успешна работата ми, обаче трябва да направим всичко възможно, така, щото този успех да бъде устойчив и да продължи в бъдеще. Така, че има действия, които могат да се предприемат за подобряване на работата, управлението на работата и нещо също толкова важно – регулаторните условия, при които той работи. Така че отново говорим за резултати, за отлично качество, за да има заложени всички регулаторни услуги и други такива, които са необходими на този орган, за да може той да доведе до резултат и може да сте сигурни, че моята подкрепа ще бъде пълна. Благодаря ви. Госпожа Валиан има думата. Благодаря. Аз съм от източна европейска страна. Имам въпрос в тази сфера. Изследователите, учените в източно европейските страни също са изправени пред ни големи бариери за достъп до европейски средства, като например седмата рамкова програма <clears throat> и сътрудничеството на европейско ниво какво възнамерявате да направите, за да използвате мозъците на цяла Европа, ако мога така да се изразя, за да насърчите учените от Централно и Източно европейските страни да участват в европейски проекти и да участват в европейското изследователско пространство. Благодаря, госпожо Валян, за вашия въпрос. Европейското изследователско пространство за мен са 27 държави членки. Напълно съзнавам, разбира се, че има трудности в някои държави и проблеми, точно за това, за което вие говорите. Първо, инфраструктурни проблеми, защото пък ние посредством рамковата програма можем да помогнем на тези проблеми, защото може да използваме някои от тези 86 милиарда евро, които имаме в структурните фондове, за да изградим необходимата инфраструктура и капацитета, който е необходим. Защото и капацитета и инфраструктурата са различни неща. И едното и другото трябва да бъдат развивани в малките държави членки, независимо дали са в малка, извинете, в източна Европа, дали са малки страни или не. Та изграждането на тази зона, на това пространство, ето това е европейска политика. Една политика, при която и 27-те държави членки трябва да работят заедно. Ако разгледаме инфраструктурата за научни изследвания, има 44 големи проекта, които са идентифицирани, 10 от тях а, тъкат. Един от тях е един отличен пример за това, което може да се направи в малки държави. Например, там участват Унгария, Румъния, Чехия, които работят заедно по един проект за лазери или лека инфраструктура. Малките държави могат да работят заедно по такива проекти, заедно с големи държави, да речем, в самото начало, докато изграждаме инфраструктурата и докато изграждаме капацитета, който е толкова важен. Не искам да правя разграничение или някакво деление между големи и малки държави членки. Ние всички сме в Европа. Всички 27 държави членки трябва да работим заедно в научно-изследователската област, за да не губим възможностите, които проигравахме в миналото, защото имаше прекалено голям разнообразие. Трябва сътрудничество и координация, не трябва да се страхуваме от тях. Колегин Валиан, noch eine Nachfrage, bitte. Оточняваш въпрос, колега Валиан. Разбирам, че сте запозната с проблема. Знам, че не става дума за малки или големи държави, що се отнася до изследвания, защото в крайна сметка не зависи от броя на населението. Но има държави, в които, както казахте вие, инфраструктурата и капацитета а, са на място, други не. Но виждам, че сте запозната с проблема и в това отношение се надявам да направите много неща в а, бъдеще. Благодаря, колегата Нистлерай. Вие току-що изразихте своето становище по синергията между структурните фондове, между рамката и най-вероятно общите ни проекти. Бих искал да знам до колко дългосрочен може да бъде този подход. Дали той е подходящ за периода след 2013? Аз мисля така. Но какво мислите вие за периода до 2013 и по-късно? Следващият въпрос е за малките и средни предприятия. Те изостават в участието и това е недопустимо, тъй като те създават заетост и нови неща. Какво конкретно ще направите за това? Може би в междинната оценка на програмата. И след това. Малките и средни предприятия. Дали трябва да въдем целеви показатели, квоти? Мисля, че трябва да сме по-стрихни, защото нещата могат да се променят твърде лесно. Дали ще ни кажете какви са вашите намерения? Малките и средни предприятия са основата на европейската економика. Има 25 милиона такива предприятия и те създават 66% от работните места в Европейския съюз. Тоест те са важни за всички нас. И трябва да положим максимални усилия да ги привлечем още повече към рамковата програма. Как да го направим? Вие казахте за целевия показател от 15%. За съжаление, тази цел не е постигната. Имаме само 40%. За мен от решаващо значение да се увеличи този процент до 13-14%, ако съм одобрена. Мисля, че могат да бъдат направени няколко неща. Първо, можем да разгледаме поканите за провеждане на изследвания, можем да ги направим по-подходящи за това, което отговаря на интересите на малките и средни предприятия. И може би в предстоящите покани и работни програми, покани за провеждане на изследвания, особено в тематичните области, които са от особен интерес за малките и средни предприятия. Мисля, че трябва да се проведат широки консултации, защото трябва да знаем от основните действащи лица, от основните заинтересовани страни, какво те искат да постигнат, къде те виждат проблемите и как ние можем да им помогнем. Също така трябва да им помагаме чрез елемента за капацитет на рамковата програма. В момента, както знаете, ние съфинансираме заедно с малките и средни предприятия в скоршната програма Евростарс. Това е за много високотехнологични малки и средни предприятия. Също така трябва да използваме възможностите на механизма за споделяне на риска на Европейската инвестиционна банка. Този механизъм е предназначен за високотехнологични малки и средни предприятия. Може би трябва да привлечем още повече Европейската инвестиционна банка. И аз съм за това. И искам да създаде целева работна група, ако съм потвърдена като комисар, която да разгледа цялата тази сфера. Къде можем да разширим нашето сътрудничество с Европейската инвестиционна банка или можем да потърсим рисков капитал от Европейския инвестиционен фонд? Благодаря ви. Господин Ван Нистелрой, искам да се върна към първата част на въпроса ми. Дали ще кажете нещо за взаимодействието между фондовете? В момента има 50 и 4 милиона 64 идват от регионалните фондове. Имаме една комбинация, която позволява да се влезе знания в производството. Дали мога да получа ангажимент от вас, че вие ще използвате това съчетание от различни фондове? Искам да получа дългосрочен ангажимент от ваша страна. Мисля, че не може да реализираме определена политика като Европейски съюз, ако нямаме постоянно взаимодействие. Аз не разглеждам това като нещо ново. Това вече съществува. Ние трябва просто да продължаваме. И не, няма да случва така, че стигаме до 2013 година и казваме, до тук бяхме. Ако аз съм одобрена и другите комисарите, ние ще работим заедно на това. Сферата на структурните фондове е една огромна сфера. Аз разглеждам фондовете, които аз знам най-добре. Знам как сме използвали преди структурните фондове, за да можем да преминем от една много бедна економика към економика, основана върху знанията. Економика, която генерира богатство. Това беше направено чрез ефективно използване на средствата от структурния фонд. И аз съм сигурна, че това може да бъде направено и бъдеще и аз ви обещавам, че аз ще продължа да осигурявам това взаимодействие. Благодаря. Колегата Меркис има думата. Много се радвам, че се ангажирате с малките и средни предприятия едва 10% от тях получават подкрепа от рамковата програма. Но ще ви задам следващ въпрос. Много чухме от вас за изследванията, но много малко чухме от вас за иновациите. А иновацията е нещо по-различно от изследването. И това, което ме притеснява, е комерциализацията на изследванията на знанията, които се превръщат в продукт. За мен, в крайна сметка, задължително трябва да гарантираме това, че иновацията се превръща в един продукт, който се предлага на пазара. В Европейския съюз изследванията са на много високо ниво, но не сме на толкова високо ниво, когато става дума за трансформиране, за преминаване от иновация към продукт. Когато говорим за работни места, вие говорите за малките средни предприятия. Разбира се, тук не трябва да забравяме за връзката между тях и пазара. Заповядайте. Разбира се, иновацията е свързана с пазара и ние говорим за изследванията, които са насочени към крайния потребител. И има наистина блестящи изследвания, които са били финансирани и които подпомагат фирмите, които имат нужда от изследвания, да използват това изследване, тези изследвания, за да преодоляват огромните предизвикателства пред тях. Енергетиката, промяната в климата, безопасността на хранителните продукти, здравеопазването, лекарствените продукти, застаряващото население. Ние трябва да поставим изследванията на комерциална основа, така че в крайна сметка да предоставим продукти, които да ни помогне да преодолеем големите обществени проблеми, но също така и да гарантираме това, че изграждаме едно по-добро общество в бъдеще. Трябва да подкрепяме иновациите. Иновацията не е нещо, за което отговаря един комисар или една държава членка. Това е една всеобхватна политика и всички от е, енергийния сектор, от сектора на пазването на околната среда, от е, промишлеността, от всички предприятия. Всички трябва да работят заедно, като използват вече съществуващите прекрасни изследвания, за да се произведат прекрасни продукти. И за целта трябва да бъдат премахнати пречките в сферата на патентите. Интелектуалната собственост. Всички пречки, които трябва да бъдат махнати, за да можем да използваме изследванията, да се гарантират иновации и най-вече работни места. Заповядайте, госпожо. Да, но вие сте комисар по изследванията и иновацията. И точно за това съм обезпокоена. Смятам, че наистина иновацията трябва да бъде един хоризонтален, всеобхватен въпрос за комисията. За щастие господин Барозо каза, че иновацията е един от неговите основни приоритети. И през пролета 2010 година той ще предложи програма за иновация. А какво ще правите вие? Дали вие ще бъдете насочван от господин Барозо или вие ще насочвате другите комисари? А, а, съм сигурен, че господин Барозо много се интересува това какво ще отговоря. Искам да потвърдя още веднъж, че ще бъде един много настъпателен комисар в комисията на господин Барозо. Но, разбира се, иновацията е един съобхватен въпрос, който обхваща всички сектори. И други комисари ще работят. Аз ще бъда начало на групата комисари, които ще отговарят за иновациите, така че ние заедно да може да предложим една политика на комисията в сферата на иновациите. Разбира се, тук има различни аспекти. Например, Нели Крус се занимава с дигиталната сфера, Антонио Таяни се занимава с транспорта, господин Етингер с енергетиката. Има иновация във всяка сфера на политиката. А аз ще бъда начало на комитета от тези комисари, ние ще работим много сериозно. Аз не вярвам в много приказки. Не смятам, че трябва да създават комитети, които само приказват без никакви действия, без никакви резултати. Аз искам действия, аз искам конкретни резултати. Аз искам да гарантирам това, че ще постигнем нашата цел, която сме си поставили за Европа през 2020 година. Това са цели, които ще бъдат подпомагнати от иновацията и изследвания. Така че аз ще бъда настъпателна, ще бъда твърда, но също така и колегиална. Следващият е, въпрос ще зададе госпожа Риваси. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат, много се радвам, като чувам, че вие сама определихте себе си като политик, е, който много е енергично ще работи за постигане на целите си. Във връзка с е, бюджетните насоки е, в рамките на изследователската програма е, ще ви задам въпроси за ядрената енергетика около 20% по-висока високи би трябвало да бъдат е, е, средствата, които се предвиждат за тази сфера, много повече, отколкото в други сфери. А, същото се отнася и до нено, а, нанотехнологиите и наночастиците, които се срещат и в е, стоките за потребление, а същевременно все още не сме установили в пълен размер дори рисковете за здравето на човека. Бихте ли ни казали нещо повече? Какъв е риска от нанотехнологиите? Съвсем кратък отговор самото начало. Не искам да намалявам бюджета на нито една от сферите, с които се занимавам. Това е първо, но ще видим какво ще стане, когато започнем вече по-подробно да работим и започнат бюджетните дискусии. Що се отнася до ядрената енергетика, тя за мен е изключително важна. Ядрената енергетика е предпочитана в много държави членки. Това е технология, при която не се отделя въглерод и трябва да продължим с научните изследвания – за да я разработим като възможност за държавите членки, които биха искали да я преследват. Това, което не трябва да прави комисията е да казва на държавите членки какъв е подходящия енергиен микс за тях. Това е нещо, което е в ръцете на самите държави членки. Това е записано в Лисабонския договор и аз няма да се намесвам по този въпрос. Що се отнася до Евроатом? 2,7 милиарда имате за научни изследвания и развитие и това, с което се занимават, е управление на отпадъците и безопасност. Това ще продължи. Що се отнася до нанотехнологиите, нещо, което научих, защото не мога да кажа, че знаех изобщо нещо за нанотехнологиите, когато започнах да се занимавам, даже изобщо не знаех какво са нанотехнологии. Потенциалното приложение на нанотехнологията е изключително важно и вие го казахте и в медицината, и в лечението на рак. В енергетиката за ядрена, извинете, за слънчевата енергетика и така нататък. Така че това е една технология, която дава възможност да се развиват останалата част от технологията. Тя е важна за развитието на европейската технология, означава повече работни места за Европа и наистина всичко това е свързано и с малките и средни предприятия и с новосъздаващите се фирми. Та да се върна към първоначалния ви въпрос, това не е, е свързано с намаляване на разходите за определена сфера и увеличаване на инвестициите в друга. Напротив, трябва да го разглеждаме в бюджета като нещо цяло и аз, ако ме потвърдите, се надявам да запазя бюджета, такъв какъвто е, и с ваша подкрепа, и с подкрепата на всички тук, да работим, за да запазим това, което имаме, и дори да стигнем малко по-далеч. Колегин Ривази. Госпожо Ривази, допълнителен въпрос. Да. В случай на а, криза на доверието на гражданите по отношение на а, научните изследвания, смятате ли, че трябва да се а, разреши финансиране на изследователската сфера от гражданското общество? т.е. финансиране на изследвания, на научна дейност от организации, е, неправителствени организации, и гражданско общество. Подкрепата на господин Поточник, моя предчестник, както и наследството, което той остави, можете да сте сигурни, че ще бъде продължено, ще бъде подкрепено, ще бъде доразвивано там, където това е необходимо защото считам, че той наистина извърши много работа, що се отнася до изследванията и аз бих искала да продължа в същата посока и да подкрепям неговите дейности. Благодаря ви. Следващият въпрос ще зададе колегата Тосновски. Той е зад вас. <laughs> Да, ето той, е заместник-председател. Госпожо Гейган Куин, много се каза вече за значението на изследванията и иновациите. Но ние наистина е, няма да се уморим да го повтаряме, колкото и да е известен този факт. Ще се спра на друга тема, а именно иноват цикъла на иновациите, който е много важен за конкуренцията в Европа и за конкурентноспособността, най-вече е, в сравнение с Америка, с Азия. Какви са вашите идеи за да намалите е, бюрократичното бреме, което е, натоварва този цикъл на иновациите? Тъй като науката, изследванията и нововведенията сега биват поставени от господин Борозов в сърцевината на нашата политика в Европа, един от основните елементи, които ще помогнат на Европа да излезе от економическата криза, в която се намира, да, като една политика, която ще бъде стимул за индустрията, ще създаде работни места и изобщо възстановяването на Европейския съюз Тъс, имайки предвид всичко това, е изключително важно, че всичко, което трябва да се направи, що се отнася до упростяване, и това не спирам да го повтарям, защото смятам, че много трябва да се направи в тази сфера и то бързо, за да можем да новаторстваме. За да имаме такава политика за новаторството, че промишлеността да види, че наистина се отнасяме сериозно към новаторството, че искаме да подкрепим усилията да се прехвърлят научните изследвания в приложимост, в работни места, независимо какви ще бъдат тези опрощения, които са необходими. Дали що се отнася до съвместни технологични инициативи, дали що се отнася до малките и средни предприятия или платформите. Трябва да вградим елементи и инструменти, които да превърнат новаторството в реалност целия Европейски съюз. И комисията носи отговорност, и то сериозна отговорност в това отношение, за да може да разгледа всички елементи на новаторството, ако ме утвърдите под мое ръководство, и след това да излезе с една политика, която да прониква във всички политики на комисията, така че всичко да се извърши по един координиран начин в дух на сътрудничество. За, за Допълнителен въпрос. Благодаря ви за отговора. Бих искал да чуя от вас още нещо. Каква според вас е, е ролята на големите изследователски проекти, да кажем Галилео? Е, когато говорим за тези иновации, трябва да ги имаме предвид, нали? Както знаете, аз не отговарям за Галилео. Имаше дълги дебати доста одити бяха проведени по отношение на проекта Галилео. Господин Таяни, който отговаря за тази сфера, предполагам, че ще работи в този комитет, е, който аз ще председателствам, преди малко го споменах. Така че всичко, което идва от тази сфера, ще ни бъде докладвано от него, за да можем да използваме това голямо предложение за новаторство, Галилео, което струва толкова много, което притеснява много от вас тук и много от е, приятелите на господин Оди в е, Комисията по бюджетен контрол. Да, за да може да използваме всички инструменти. А Галилео е един инструмент, наистина е един много мощен и добре познат инструмент, който да ни помогне да създам една политика по новаторството, която да отговаря на потребностите на промишлеността, да отговаря на техните търсения и да показва на същата тази индустрия, че Европейската комисия се отнася сериозно към включването и в работата и да кажем, Европа е готова за бизнес. Може да сме били в економическа криза, още да имаме проблеми, но ние сме готови за бизнес. Идвайте при нас. Благодаря ви за отговора. Колегите от Комисията по култура ще получат сега възможност да зададат въпросите си. Господин Борис. Благодаря. Благодаря ви. Първо бих искал да ви благодаря за всичките отговори, които дадохте до сега. Имаме огромно предизвикателство пред нас. Трябва да изградим конкурентоспособна економика. Искам да средоточа върху образованието. Трябва да въведем иновацията като елемент на цялата образователна система. Оттам въпросът ми. Е, до каква степен ще подкрепят образованието? Не, вече, що се отнася до хоризонталните дейности, осигуряващи достъп до широколентов интернет и обучение от разстояние, също така и обмена на най-добрите практики и подкрепа на обучението по точни науки. Всички тези елементи ще осигурят високо ниво на образованието в Европейския съюз. Т.е. по какъв начин ще подкрепяте образованието. Да, благодаря ви, господин Борис, за вашия въпрос. Както вие знаете, сферата на образованието е в портфейла на госпожа Василио, кандидат-комисар. Ние с нея говорихме, неофициално, разбира се, за това по какъв начин комисаря по изследванията може да бъде полезен в тази сфера. Защото тази сфера програмата Мария Кюри влизат в отговорностите на комисаря по изследванията. Според мен е много важно науката да бъде в центъра на образованието. Младите хора през последните 10 или повече години са били насърчавани да работят в сферата на търговията, финансовите услуги и нататък. Ние всички знаем какво се случи в тези сфери. Там вече няма работни места тези сфери са в много затруднено положение. Ние трябва да кажем на младите хора. Ако искате да имате работа, ако искате да се занимавате с изследвания, ако искате да пътувате, аз бих искал да насърча младите хора да започнат да работят в сферата на науката. И заедно с комисар Василио ние ще работим заедно какви инициативи може всяка една от нас да предприеме в своята област, за да насърчим обучим младите хора от началното училище до горните класове на гимназията да се интересуват науката и да могат да получат образование, което им позволи да работи в цяла Европа. Ние трябва да гарантираме мобилност за тези млади хора и те трябва да имат, включително и младите научни работници, да имат всички социално-осигурителни, пенсионно-осигурителни права, които да са прехвърлими. Ако ми позволите, ще кажа, че трябва да направим науката секси, привлекателна. Трябва да имаме звезди, които са учени и това също ще ни помогне да привлечем повече млади хора. Имате ли уточняващ въпрос, колега? Uzupełniająca dotyczy e, perspektywy kolejnej. Следващият ми въпрос се отнася до следващата финансова перспектива. Работата по следващата финансова перспектива ще започне следващата година. Дали подкрепяте кохизионната политика, която също обхваща значителна част от средствата, предназначени за изследвания? Какво мислите за кохезионната политика, особено в сферата на научно-изследователската и развойната дейност. Заповядайте. Дебатът за следващата финансова перспектива мисля, че ще бъде изпълнен с енергия, ще бъде интересен. Ще имаме нужда от подкрепата на вашата парламентарна комисия и комисия по бюджетен контрол на господин Оди, защото ще трябва да обмислим къде биха могли да бъдат направени допълнителни финансирания. Не можем да оставим никого зад борда. Нашата работа е да обединяваме хората, всички да вървим заедно. И в това отношение кохезионната политика има много важна роля. И според мен изследванията трябва да бъдат включени във всяка една всеобхватна кохезионна политика, така че ако съм одобрена, аз ще работя с колегата, който отговаря за кохезионната политика, за да гарантирам това, че всичко, което ние правим, се извършва съгласувано и е така, че да можем да се предвижваме напред. Разбира се, съвсем друг въпрос е какво се случва по време на преговорите за финансовата рамка и нещо, за което в момента не мога да се изказвам. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Пади Гоче от Комисията по култура. Надявам се, че правилно произнасям името. Да, благодаря ви. Със задоволство чух, че вече сте говорила с е, госпожа Василио, която е, е номинирана за комисар по е, образованието, по въпросите на образованието и възпитанието, защото това е сфера, която е свързана с изследователската сфера. А изследванията са двигателят на растежа. Необходима ни е ясна стратегия за е, изследвания, е, така че през 2020 е, година наистина да се похвалим с успехи. Необходими са конкретни действия. Как ще се работи по отношение на преквалификацията на работниците, на служителите? Има ли нови възможности възоснова на новите технологии? Благодаря ви. Моля за отговор. Мисля, че първо трябва да съглася с това, което вие казахте, че изследванията са движеща сила, позволяваща растежа и особено в стратегията за 2020 година изследванията имат много важна роля. Програмата Хора ще бъде в портфела на госпожа Василио, моята колега. Обаче тя ще се осъществява от изпълнителната агенция по изследванията, която влиза под, е, в е, моите правомощия, в моята сфера на компетентност. Е, също така Европейския институт по технологии и Европейската общност за знания ще бъдат в портфела на госпожа Василю. Това са инструменти, които трябва да се използват по един координиран начин, за да могат да се постигнат резултати, за които вие говорите. Политиката в сферата на изследванията за университетите и докторските програми е нещо, за което ще отговарям аз. За това е много важно и за това вече проведохме неофициално обсъждане с комисара, с госпожа Василио. Тази Наша дискусия беше посветена това да гарантираме взаимно допълване на политиките, за които отговаряме ние двете. Да гарантираме сътрудничество. И това може да се случи само ако имаме добра комуникация помежду ни. Има 4000 институции, които предлагат докторски програми. Трябва да ги използваме по-активни не всички те участват достатъчно активно. И мисля, че ние двете с госпожа Василия можем да насърчим повече такива институции да се присъединят, защото само 33 европейски университета се намират в списка на 100 най-добри университета в света. Благодаря ви. Имате ли допълнителен въпрос? Както казахте, Ние виждаме, че има много участници в този процес. Ще ме интересува как желаете всъщност да обедините усилията на всички тях, така че да се постигне желания ефект е, в сферата на образованието, така че е, наистина да излизат е, добри специалисти, добре подготвени, най-малкото след като приключат със следването си. Мисля, че първото нещо, което трябва да направим, че да насърчим тази сфера на образованието. Трябва да покажем на младите хора, че точно в тази сфера те могат да бъдат много полезни на обществото, те могат да получат работа, могат да се реализират, могат да използват това обучение и образование, за да отидат във всяка една държава членка и да живеят и да работят там. Много е важно да обединим всички въпроси, за които аз вече говоря. Това става... И тук става дума за условията за работа и за живота, пенсионно сигурителните права. Затова трябва да работим заедно. Познавам сравнително скоро госпожа Василя, но мисля, че мога да работя много добре с нея. И в комисията като цяло смятам, че хората трябва да работят заедно. Не можем да си позволим да работим изолирано. Не можем да имаме свои обособени територии. Трябва да работим ефективно и колегиално заедно, за да предложим и да реализираме политика на Европейския съюз, която му е необходима в времена на економическа криза. Ако работим заедно, ще можем да осигурим конкретни резултати за Европейския съюз и аз лично се ангажирам с това, че ще работя в тази посока. Благодаря ви. Още веднъж даваме думата на представител на Комисията по култура, господин Папа Николао. Кирия Ипопсифия Епитропе, с Благодаря. Госпожо кандидат, във връзка с казаното преди, имаме много млади изследователи, много млади учени, които биха искали да продължат кариерата си и да работят при едни оптимални условия. Трябва изтичането на мозъци да спре, а това е изключително сериозен проблем. И за да можем да привличаме добри учени дори от страни извън Европейския съюз, трябва Европа да бъде едно привлекателно място. Как бихте разрешили този проблем? Научните изследвания в Европа не напредват, що се отнася до цифровите им показатели. 3% от БВП беше заложената цифра в Лисабонската стратегия. 1,9% обаче постигнахме. Как ще накарате държавите членки да спрат да намаляват този процент и как ще увеличите броя на младите, умни, и следователи, как ще привлечете нови такива в Европейския съюз. Благодаря. Uh, Ако искаме да ги задържим тук, трябва да създадем такива работни условия, които да правят Европа едно привлекателно място. Аз знае, че има изтичане на мозъци. Тези условия на труд са свързани с пенсионните условия и условията на работа и така нататък, но те могат да са свързани и с ускоряване, да речем, свързане на признаването на патенти, на правата на интелектуална собственост, които сега пречат бързо да се прехвърлят познанията на тези учени. Що се отнася до тези 3%, които бяха заложени? натъжаваме наистина, че не успяхме да постигнем а, тази, а, този дял. Видяхме, че господин Обама, президентът на САЩ, заложи подобна цел. Така че трябва да видим къде се намираме в Европейския съюз. Все още сме на 1.85%. Трябва да намерим какво причинява този тази стагнация и как може да увеличим процента. Щат са разделени на два компонента – публичен и частен. И така виждаме, че ще е необходимо да се увеличи и частния. Как ще стане това? Като премахнем пречките, трудностите, препятствията, посредством упростяване, посредством всички способи, с които разполагаме, за да насърчим частния сектор. Било то малки средни предприятия, било то големи фирми, било то многонационални фирми. Трябва да премахнем пречките, препятствията, които им пречат. И това е приоритет за мен тези 3% трябва да бъдат запазени. Знам, че във вестниците се каже, че едва ли не трябва да бъде намален този процент. Не, това ще изпрати погрешен сигнал. Трябва да насърчаваме хората дори да засилват инвестициите си. По време на економическа криза това е трудно. А, може да вземем пример обаче с Финландия, който го направи. Благодаря ви. Сега почваме да удължаваме някакси и да пресрочваме времето. В началото бяхме много кратки и стегнати. Сега давам думата на колегата Сизели. Благодаря, госпожо Геген Куин. Новаторството. То е в центъра на устойчивото развитие, както и новата стратегия до 2020 година. Говорим за технологични нововведения, но има но въведения и в чисто социологически смисъл, да речем организационни въпроси. Какво мислите за новаторството като цяло, което прониква във всички области? И какво мислите за идеите? Как могат да бъдат защитените? Ако искаме да подобрим новаторския климат, трябва да подобрим и финансовата подкрепа, както и подкрепата за човешките ресурси. Всеки, който въвежда такива мерки, трябва да бъде възнаграждаван. Можете ли вие да гарантирате, че другите европейски политики няма да застрашат резултатите, които очакваме в тази сфера? Um, Политиката в сферата на новаторството всъщност гарантира, че новите идеи, новите изобретения, новите открития излизат на пазара под формата на нови услуги, нови продукти, които са ни необходими. Тези продукти и услуги ще подобрят жизнения стандарт, качеството на живота ние живеем по-дълго, така че имаме нужда от такива нови продукти, които да ни помагат. Дали ще бъде свързано с наш, начина ни на живот вътре в къщата, дали с медицината. А, всичко това трябва да излезе на пазара, за да може да усетим тези нововведения. Основното тук е, че политици като нас, търговски дружества, изследователи, всички трябва да имаме обща цел. Тази обща цел е как дефинираме своите приоритети и изобщо цялата политика на новаторството. Може би политиците имат едно становище, другите друго. Не знам колко са различни тези становища, но най-вероятно са различни. Смятам обаче, че има и някои общи елементи, върху които трябва да надграждаме. И то е инвестициите в технологии за околната среда или е в еко нововведенията – те са изключително важни, защото са предизвикателства пред целия свят. Ние трябва да инвестираме в тях. Малките и средните предприятия и големите фирми трябва да участват във всичко това. Ценим идеите. Те трябва да получават финансова подкрепа, подкрепа човешкия фактор, за да можем да докажем, че те са ценени и че учените, и следователите биват възнаградени по същия начин, по който ако бяха работили в някоя друга от сферите, свързани с промишлеността, например. Благодаря ви. Имате ли допълнителен въпрос? А, моят въпрос е свързан с а, е, един нормативен документ, който се подготвя в Генерална дирекция предприемачество и тази, която се занимава с научни изследвания. Трябваше да бъде публикуван този документ преди пролетта на тази година. Смятате ли, че трябва малко по-рано да получим този документ и тази стратегия, която включва иновативната политика, да бъде готова по-рано? Тази политика е свързана с извеждането ни от кризата към устойчива пазарна и социална економика, така че трябва внимателно, да, внимателно да подходим към действията си. Този регулаторен документ е много важна част от работата на следващата комисия по законодателните инициативи, но тази програма все още не е приета, следователно е прекалено рано да говоря за някакви срокове. По никакъв начин не подлагам под съмнение тази инициатива. Просто казвам, че не зная кога ще се случи това. Изключително важно е. Важно е да се изслушат заинтересованите страни, да се отговорим техните изисквания. Проведахме такива консултации по стратегията до 20-та година. Приключи януари това. След това бе изготвена политиката за нововведенията. Ще излезем с такъв законодателен акт. Той ще бъде част от нашата законодателна програма, но е прекалено рано да кажем кога ще стане това. Благодаря ви. Колегата Корея Декампус има думата сега. Благодаря, господин председател. Госпожо Геген Хукуин, председателят Баросо в Европейския парламент обеща неодавна една истинска революция в областта на изследванията в името на научния прогрес. Но бюрократичното бреме, недоволството сред изследователите, а също и сред собствениците на предприятията, като че ли не допринася за едно такова развитие. Очевидно, инструментите, които до този момент сме използвали, не са достатъчни, за да постигнем целите за 2020 година виждате ли възможност за други инструменти, за нови финансови източници, така че да постигнем тези цели, които са залегнали в Лисабонската стратегия. Мисля, че е твърде рано за някой, който те първо е предложен за комисар, да задава критерии, да казва откъде ще дойдат парите, колко пари ще трябват, но мога да кажа следното. Това е ключова част от Европейската стратегия за 2020 година и това е в центъра на политиката на Европейската комисия, така е посочено от господин Барозо. И от мен ще зависи да реализирам тази политика в рамките на комисията. Ние ще работим заедно, ще съгласуваме нашата дейност, всички ние ще работим заедно, за да реализираме тази политика. И в сферата на опростяването на структурите, трябва да работим по-усърдно. Вече много е направено, но още много трябва да се направи. И вашата комисия ще ви предостави информация и също така междинната оценка на седмата рамкова програма ще бъде за мен основа. Аз Искам да подчертая, че оценката ще започне не по-рано от след един месец, но аз много внимателно ще се позная с резултатите от оценката, защото това ще ни даде много ясна представа за това, къде има тесни места, къде има пречки, къде трябва да се променят нещата, за да можем ние да предложим една политика в сферата на иновацията, която да приобщи всички комисари, независимо от това дали иновацията ще бъде в сферата на дигитални технологии, енергетиката, трябва да се гарантира това, че ние всички заедно да работим, за да гарантираме добри резултати. Допълнителен въпрос. Госпожо кандидат, в отговора на, на писмените въпроси посочвате, че Съвместният изследователски център трябва също да послужи за това е, новите технологии да, са, да съдържат колкото е възможно по-малко въглероден диоксид. Не смятате ли, че става дума за един конфликт, така да се каже, на интереси в случая? И е, дали този изследователски център няма други задачи? Това е един много важен изследователски институт. И той трябва да гарантира независими авторитетни изследвания, които да се използват от предприятията и от държавите членки, защото те знаят, че изследванията са независими. Това е много важно. Съвместният център за изследвания не, не е притежание на образователния сектор или на предприятията, или на много други лобита, ние получаваме много независима информация, която може да се използва от предприятията, от държавите членки и, разбира се, от самата комисия. Има много полезни изследвания, които се използват в различни сфери на политиката за формулиране на политиката. И аз съм изцяло ангажирана с това че ще гарантирам продължаването на тази независимост. Благодаря ви. Колегата Кели има думата. Е, е, Първо, бих искал да ви поздравя за вашите постижения в политическия ви живот. Дали смятате, че може да се гарантират най-добри условия и най-високи постижения? В доклада на ОССР миналата година се говореше за това, че в Европейския съюз през 2007 година процента от БВП за научно следователските дейности беше 1,77%. В САЩ 2,68, а в Япония над 3,5%. В страна като Швеция този процент е 3,5%, а в Ирландия само 1,3%, а в други страни дори и под 1%. Трябва да се преодолее тези различия, ако искаме да постигнем създаването на работни места. И особено ако искаме наистина да реализираме термините като интелигентна технология. Така че как да преодолеем различията, както помежду ни в Европейския съюз, така и помежду ни от една страна и САЩ и Япония от друга. Мисля, че първо трябва да признае, че САЩ е най-важният партньор на Европа в изследователската и развойна дейност. От всички гледни точки от точка на взаимните инвестиции в научно-развойна дейност в потока или обмена на научни работници, обема на съвместните дейности и наистина и в броя на патентите и публикациите с авторите, на които са от САЩ и от Европейския съюз. Да, ние имаме стратегическо партньорство с САЩ в много сфери, например целевата група по биотехнологията, енергиен съвет между Европейския съюз и САЩ. Той беше създаден само преди няколко месеца. Но ние трябва да засилим тези дейности, като използваме съществуващите структури и да създадем, може би, и нови структури, които са взаимно изгодни и които ни позволяват да засилим сътрудничеството. Съгласна съм с вас че когато виждаме тези понякога стряскащи цифри, които се отнасят от една страна до Европейския съюз и от друга страна САЩ и Япония, нека да не забравяме и за Бразилия и за други държави, ние трябва да засилим нашето партньорство с другите ни партньори на международната арена и трябва да помислим дали да използваме съществуващи структури или да създадем нови структури, както това се случи с Енергийния съвет между Европейския съюз и САЩ. Що се отнася до 3% като цел, смятам, че едно от нещата, които са важни и които аз трябва да насърчам държавите членки и частния сектор да правят и да интенсифицират това са разходите за научно-развойна дейност. Разбира се, много е трудно да се постигне този показател от 3% и да се намалят разходите за научно-развойна дейност в условия на криза. Финландия успя да го направи и погледнете, че сега в момента те са вече превишили показатели от 3%. Ние трябва да се стремим към същото. Допълнителен въпрос. Благодаря ви за отговора. Вие посочихте днес, че вие се надявате, че ще имаме, че ние имаме изследователска програма, която е най-голяма в света. Дали след пет години ще кажете, че това е една утопия, нещо, което е много хубаво на думи, но не е реалистично. В момента Седма рамкова програма е най-голямата програма за изследвания в света, финансирана с обществени средства. И аз се надявам, че нищо няма да се случи до края на моя мандат, ако съм одобрена. Нещо, което да ни даде основания да смятаме, че следващата рамкова програма ще бъде нещо, което ще бъде под нивото на сегашната програма. Ние имаме бюджет от 50 милиона, но когато разгледаме финансирането държавите членки, ние виждаме, че има над 300 милиарда инвестирани в изследвания в Европа. Разбира се, ученици ще ви кажат, че това не е достатъчно и какво можем да очакваме? Те имат право да го кажат. Програмата в сегашния вид ще бъде предмет в следващите няколко месеца на оценка. И, господин Кели, аз много внимателно ще проуча препоръките, проистичащи от оценката. И аз съм Сигурна, че и за мен, ако съм одобрена, и за генералния директор на дирекция изследвани технологии, да видим кои промени трябва да се внесат в следващата рамкова програма. Ние трябва да определим кои сфери да упростим, кои да подобрим и аз ще използвам резултатите от тази оценка. Благодаря. Колегата Старф има думата за въпрос. Ефтината работна ръка в исторически план беше една от пречките за нововведението. Има доста такива примери от миналото. Сега сме в разгара на кризата и сме изправени пред проблема да се делокализира производството в страни, където има ефтина работна ръка, като Африка, Латинска Америка, Китай, Индия. Как ще се опитате да намалите този риск? Какво може да направите за да попречите на това производството да бъде изнесено в държави с ефтина работна ръка? Това е един сложен въпрос. Всичко не зависи от мен. Включва се и други комисари, тъй като има и други политики, които са свързани с въпроса. Какво правим по отношение на изследователската дейност? Сега сме видели, че наистина имаме големи конкуренти, които не сме смятали, че ще ни бъдат конкуренти, като онези, които споменахте. Индия, Китай, Бразилия, Япония. Трябва да видим какво можем да направим по този въпрос. Например, сътрудничим се, що се отнася до биогоривата с Бразилия, що се отнася до слънчевата енергия с Индия, Що се отнася до аеронавтиката с Китай. Така че трябва да осъзнаем, че това са наши истински конкуренти, които може би преди 10-12 години не сме очаквали да се появят на хоризонта, но сега те са тук, работят много добре, много резултатно, много са агресивни. Те са наши конкуренти. Трябва да продължим да бъдем активни, дори да бъдем по-активни, което ще ни помогне да не се окажем на края на опашката. Разбира се, че изоставаме за ЦАЖ в някои сфери, да речем, що се отнася до нанотехнологиите, по никакъв начин също не бива да изоставаме. Важно е сътрудничеството и да сме сигурни, че инвестираме в необходимите сфери, за да не се случи това. Herr Kollege, eine Nachfrage? допълнителен въпрос, колега? Кризата наскоро всъщност доказа отново теорията за дългите вълни. Можете ли да направите нещо по отношение на клъстерите в сферата на въведенията? в тази ситуация. Well, if we look at, uh, in relation to clusters, Mr. По отношение на клъстерите, господин Рансдорф, ако погледнем член 169, създали сме в Европейския съюз такива клъстери, проекта БОНС, който включва при Балтийските държави, Балтийско море. Те се сътрудничат по всички въпроси, свързани с този регион. Ето ви един пример. Друг един пример, който споменах, когато отговарях на госпожа Валиан. Казах, че има малки държави, които работят в клъстери, занимават се с изследвания в сфери, които сами по себе си не биха могли да... с които, извинете, сами по себе си не биха могли да се нагърбят. Много е важно да се действа във всички сфери. Имаме необходимите инструменти, които ще са ни полезни. Дали ще е по седма рамкова програма, дали ще е по отношение на Европейските следователско пространство, или ще се до упростяването на процедурите, или дали Европа е готова да посрещне бизнеса. Което и да е сфера, е важно да се знае, че ще има политики, които в крайна сметка ще доведат до резултати. Ganz herzlichen Dank. Als nächstes hat der Kollege Rode das Wort. Äh, Kollege Rode sitzt mit. Благодаря. Следващия е оратор, господин Род. On the other side. Ms. Gagan Quinn, welcome in the committee. It's always nice to have a commissioner. Добре дошла. Много се радваме, когато чуваме докум... кандидат, който има ясна позиция. Имате ли някакви гаранции или изобщо намеци от господин Барозо, че той ще вложи нови средства през едните години, що се отнася до сферата на научно-техническата и развойна дейност. I could be killed, you know? <laughs> Може да ме убият за отговор на този въпрос. Господин Роде, най-вероятно разбирате, че господин Барозов в момента а, няма все още нова комисия. След като приключат изслушванията, той ще знае, така че той не може да дава гаранции за нищо, що се отнася особено до финансирането. Всичко това ще се изясни, когато навлезем в дебата по финансовата перспектива, когато започне бюджетната дискусия, вече казах, не мисля, че ще е лесна тази дискусия, напротив, мисля, че ще е трудно, от която и да е гледна точка. Що се отнася до моя портфел, ако ме утвърдите като комисар – аз имам нужда от вашата ясна подкрепа, за да запазим това, което имаме и дори да го увеличим. Зная обаче, ще, ще има голяма конкуренция между отделните комисари, за да може всеки един от тях да получи максимална част от бюджета. Така че отговора ми е не. Господин Барозо не се е ангажирал а, с някаква конкретна сума за следващата финансова перспектива. Както знаете, е, парите не винаги вървят след добрата воля. За това ще се върна на отговора ви към колегата. И вие казахте, няма да намаля бюджета, нито една от сферите, за които отговарям. Означава ли това, че няма да направите ново приоритизиране на своя портфел? Или пък отказвате да водите преговори за каквото и да е прехвърляне на пари от една част от портфела ви към друга? Защото тогава по-добре изобщо да не си излизаме от домовете и да не идваме на работа. Съжалявам, ако такова впечатление съм оставила вас, когато отговарях на вашата колега. Във всяка една бюджетна сфера, човек трябва да тегли чертата, да види кое работи добре, кое работи средно добре и какво трябва да бъде изцяло променено. Това можем да направим, обаче, само когато се направи оценка на вече съществуващото и ако му утвърдите, аз ще проведа такава оценка на всички аспекти на моя портфейл преди дебата за следващата бюджет, бюджетна процедура. Това ще бъде в тясно сътрудничество и напълно прозрачно за вашата комисия. Защото, честно казано, вие знаете много повече е, за портфела, за който аз ще отговарям, отколкото аз по-настоящем. Аз се запознах с него за много кратък период от време, така че вие сте ясно запознати с отделните аспекти на тази политика. Вие имате други приоритети, така че аз трябва да бъда достатъчно а, възприемчива и а, гъвкава и да ви слушам, да мога да чувам това, което ми казвате, защото ако се налагат промени, а, кои според вас са те, как трябва да бъдат променени и как трябва да отговоря на всичко това. Als nächstes der Kollege Marinescu. Господин Маринеско, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, убеден съм, че знаете, че все още има ограничения на трудовия пазар в Европейския съюз и от това страдат и научните работници. Европейския съюз се стреми да привлече специалисти от трети страни. В писмените ви отговори вие казахте, че ще предложите политика, която ще гарантира свободата на движението на информацията и научните работници в Европа. Каква точно ще бъде тази политика, която ще коригира сегашната ситуация на трудовия пазар в Европейския съюз? Разбира се, както всички знаем, петата свобода се отнася до създаването на единен пазар за изследванията, трансфера на знания, гарантирането на това, че това се осъзнава от всички нас, че ние работим по отстраняването на пречките пред петата свобода. Тези пречки включват сфери, за които аз отговарям, например сферата на упростяването, насърчаването на постигането на 3, целта от 3% в моята сфера. Също така това включва правата на интелектуална собственост, патентните права и европейския патент, има сфери, които са в портфела на другите комисари, но ние трябва да работим заедно, като екип, за да осигурим това, че при предлагането, разработването и създаването на тази пета свобода, ние трябва да разглеждаме пречките, практически по начина, по който се разглежда единия пазар. Трябва да видим кои комисари отговарят за отстраняването на кои пречки. Ние ще направим това, което е било направено за постигане на единия пазар. И това ще го правя не само аз, но и другите комисари. Ние ще хвърлим всички необходими мостове, за да гарантираме истинска пета свобода. Да имаме един истински единен пазар на знания в Европейския съюз. Дали имате допълнителен въпрос? Да, заповядайте, господин Маринеско. Разбира се, трябва да гарантираме ефективното разходване на европейските средства за изследвания. Въпреки, че изследванията не винаги води до конкретни отговори. По какъв начин бихте обвързали финансирането с потенциалните резултати? Може би това е нещо, за което е сравнително лесно да се говори, но е трудно да се осъществи на практика. Мисля, че изследванията, които водят до резултати, са много важни. Ако нямаме резултати, резултати, които да помогнат на нашата економика да излезе от кризата, то това обесценява изследванията. А аз не искам да се занимавам с обесценяване на изследванията, защото изследванията ни предоставят инструментариум, който, ако ние го използваме добре, може да въведе иновации на пазара и да създаде работни места. За това е важно да подкрепяме такива изследвания. Благодаря. Колегата Порилио има думата. Господин председател, госпожо кандидат, Рамковата програма за изследване и технологично развитие е решаващ е, инструмент в рамките на Лисабонската стратегия. Европейският съюз се нуждае от конкурентноспособна економика, на която да се основава и науката, и изследванията. Затова ние разработихме множество е, изследователски програми, като се опитваме да обединим потенциала в тази област, който е налице в държавите членки. Комисията не трябва ли да направи нещо по-специално и за да насърчи изследванията в сферата на селското стопанство. Не смятате ли, госпожо кандидат, че това ще бъде много важно за развитието на на важни селскостопански култури и продукти. Как виждате това в рамките на, 7, на седмата изследователска програма или смятате, че ще може да стане едва в рамките на осмата програма? Промяната в климата е едно от най-големите глобални предизвикателства. И Значителни изследвания се провеждат в сферата на промяната в климата, защото почти половината от бюджета на рамковата програма е насочена към изследвания, занимаващи се с устойчивото развитие, а ние знаем, че една от основните му цели е преодоляването на промяната в климата. Изследванията в Европа са водещи в сферата на разработване на модели и получаване на данни на промяната в климата, които ни позволят по-добре да разберем и да прогнозираме промяната в климата. И до голяма степен екосистемите и замеделието също така са свързани с промяната в климата и ни посочват какво трябва да направим. Има много изследвания и проекти, които се занимават с сектора на земеделието. Ние вече знаем какво ще се случи, ако температурата на земната атмосфера се увеличи с над 2 градуса. Това има сериозни последици и за това какви култури ще бъдат отглеждани и къде. Така че имаме нужда от сериозни, достоверни изследвания, които ни помагат да очертаем пътя, който да ни гарантира устойчиво развитие. И тези изследвания са от решаващо значение и те могат да повлият и наистина влияят върху замеделието, сферата, която ви интересува. Аз вече ви споменах, че ние имаме стратегически план за енергия и технологии, имаме съвместна инициатива за изследвания и други програми. И една от приоритетните теми е за, пър... за първата съвместна инициатива е свързана точно с промяната в климата. Така че това е конкретен пример. Имате ли допълнителен въпрос? Заповядайте. Изследователската сфера обхваща различни сектори телекомуникациите, енергетиката, транспорта, здравеопазването, околната среда и така нататък. Мислили ли сте вече за това как бихте могли да координирате изследва... из... изследователската дейност, която е част от задълженията на различните генерални дирекции, как бихте могли да постигнете по-добри резултати? Освен това, не е ли възможно да се помисли за опростяване на администрирането в рамките на осмата изследователска програма? Как виждате нещата? Координирането на действията в сферата на изследванията сред генералните дирекции. Разбира се, генерална дирекция изследвания провежда много проучвания в други сфери на политиката на комисията. И това се и завършва в основа на координацията и кооперацията и се извършва ефективно и така трябва и да продължат нещата. Що се отнася до осма рамкова програма? Първото, което ще направя, ако съм одобрена, това е средносрочната или междинната оценка на седма рамкова програма. Аз съм сигурна, че в резултат от тази оценка ще има редица предложения, свързани с участието на малките и средни предприятия, защото тази сфера е много важна не само за вашата комисия. Много хора говорят за това, че малките и средни предприятия не участват достатъчно и че трябва да бъдат подпомогнати. Ще повторя. Ние трябва да обмислим поканите за участие, трябва да определим сферите и темите, които са от особен интерес за МСП, ние трябва да изслушаме какво е мнението на заинтересованите страни, на действащите лица. Също трябва да помислим какви са възможности на механизма за, споде... за финансиране и споделяне на риска. Ние знаем, че този механизъм много добре подпомага вече високотехнологичните МСП. Така че трябва да използваме всички инструменти, които ни позволяват да привлечем повече малки и средни предприятия. Благодаря ви. Госпожа Готиерес Кортинес ще зададе следващия въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Гейган Куин в парламента ние обикновено подкрепяме комисията, за разлика от съвета. И често става така, че в е, съответните генерални дирекции се предприемат опити за ренационализация на бюджета. Това се отнася до всички бюджети, но в това число и бюджета на седмата изследователска програма. Тревожа се много, че по този начин ще се влуши качеството и Европа няма да може да взима решение. Всъщност, текста на стария член 196 продължава да въжи, но все пак в съответната модификация. Аз не знае и не съм единствената в този парламент, която не знае как ще се изразходват бюджетните средства ще защитавате ли бюджета на седмата изследователска програма в рамките на новия състав на комисията? Защото от този бюджет всъщност ще трябва да се финансират и проектите, най-вече е, проектите по управление. Благодаря. Разбира се, че ще защитавам рамковата програма за научни изследвания в рамките на Европейската комисия. Ако разгледаме колко разнообразни са научните изследвания в Европейския съюз, можем да видим защо сме пропуснали и много възможности. Например, в сравнение с САЩ, с Китай, Индия, т.е. с другите играчи. Не ми се иска да се връщаме към едно състояние на липса на координация. Ако погледнем Евронет за безопасни храни, където, както казах, се оказа, че има дублиране на случаите по изследвания на салмоналната бактерия в 72 случая – много е важно 27-те е, държави членки да работят заедно, защото така ще постигнат по-големи резултати. Не ми се иска да се връщаме към това, което вие мислите, че може да се случи. Може да има натиски от държави членки и в държави членки за намаляване на бюджета за научните изследвания и развойната дейност. И мисля, че това би било стъпка назад. Аз лично ще защитавам бюджета за седма рамкова програма в Европейската комисия, ако разбира се, утвърдите моята кандидатура. Данке, фрау Клиген. Една нафрага. Благодаря ви. Допълнителен въпрос. Точно по тази причина зададох въпроса дали сте готова да ни обясните как член 195 ще се развива за напред кой в крайна сметка ще осъществява бюджетния контрол и кой ще координира нещата във връзка с изследователската рамка. Дали държавите членки всъщност ще отговарят най-вече за е, осъществяването на проектите в рамките на изследователската програма? Е, няма много прозрачност в това отношение. Аз мисля, че се разбираме идеално. По никакъв начин няма да ви противореча и ако защитим изследванията, ако ще действаме като Европейски съюз, то аз имам нужда от вашата подкрепа. Вашата истинска подкрепа. Тя е много важна, независимо какво има пред нас в бъдеще. Вие представлявате 27-те държави членки, знаете какво се случва в тях и наистина трябва да работим заедно, за да стигнем до едно заключение или едно решение за пътя напред. Дали ще говорим за Европейското изследователско пространство, за седма рамкова програма, за резултатите и или пък за дискусиите, които ще започнат за осма рамкова програма. Вие сте мои партньори, вие трябва да ме подкрепяте и това е с цел да имаме най-добрата програма, а ние да бъдем най-добрата изследователска зона света. Благодаря. Фо колегин Томсън. Благодаря ви. Е, госпожа Томсън има думата. Госпожо кандидат, искам да се върна на въпроса за жените и науката. Казахте по-рано, че повече жени трябва да се заинтересуват от е, нея. При последния ни мандат направих доклад по тази тема и там се вижда, че над 60% от е, студентите са жени, но само 30% от изследователите са жени, а що се отнася до най-добрите такива в, е, различните институции в Европа, цифрата е още по-малка. Не можем да си позволим да губим потенциала в, на Европа, един потенциал от таланти, особено когато сме изправени пред конкуренция в световен мащаб. В шеста рамкова програма имаше мерки за увеличаване на броя на жените, които получават финансиране от програмата, но в седма рамкова програма няма такива а, записани текстове. И сега само 20% от парите отиват за жени. Това не отговаря на пътната карта на Европейската комисия за равенството между половете. Ще подобрите ли условията за работа на жените, като гарантирате достъп на жените до финансиране от страна на Европейския съюз? Кратни ми отговор е да. Втория Положението е неприемливо, казахте го и сега, записали сте го и в доклада си. Не става дума за неравнопоставеност, а едно пилеене на човешки ресурси и на таланти. Ако бъда утвърдена, бих искала комисията и особено е, генералните дирекции да водят с пример да има 40% участие на жени в експертните групи и що се отнася до оценките. Освен това, ако ме утвърдите, бих искала да се модернизира управлението на научните институти. Доброто управление включва управлението на разпределението между мъже и жени на отделните постове. Освен това, тези жени трябва да имат и необходимите работни условия и статут. Понякога говорим и за различията в плащането. и то в целия Европейски съюз. На трето място а, да комуникираме това послание. Да имаме кампании, насочени към момичета, най- на най-ранна възраст до работното място. За да има такива условия, които да отговарят на изискванията на жените. Аз искам да говоря за онези отрасли от промишлеността, в които има голям успех при това да се задържат жените в, тази, в този отрасъл, докато други не си. Така че трябва да извлечем полки и полките да дадем на онези, които не са успели да задържат жените. Имаме един... Допълнителен въпрос. Имам един кратък коментар. Радвам се от това, което казахте. 400 хиляди европейски следователи в момента работят в САЩ. Изтичане на мозъци. Ако изпълняваме целите от Лисабон, ще имаме нужда от 700 хиляди изследователи в Европа по цифрите на Европейската комисия. Не използваме женския потенциал. Наистина не си струва всичко това. Напълно съм съгласна с вас. Когато залагаме цели, трябва да ги постигаме. Тези цели са заложени. Това не са цели, които висят някъде в пространството. Напротив, те трябва да бъдат заземени с съответни инструменти и политики. Много ми се иска ясно да заявя, че е много важно жените да бъдат информирани, да има кампании за тях, защото наистина пилеем таланти. Next. Nächste Frage, Christian Ehler. въпрос. Господин Ейлер, госпожо Гейган Куин, точно получихме доклада за шестата изследователска програма и обикновено учебните заведения, малките и средните предприятия, изследователските центрове не участват в възможностите, които се предлагат поради прекомерната бюрокрация. Вие вече отговорихте на подобни въпроси, казахте, че искате да направите нещо, за да намалите бюрокрацията и за да се изразходват по-рационално средствата, които са в крайна сметка средства на, на дънакоплаците. Това е един дипломатичен отговор, но ето, че не, определени усилия се положиха и по отношение на седмата изследователска програма. И въпреки всичко, и учебните заведения, и следователските институти, и е, предприятията, и економиката смятат, че бюрокрацията е твърде е, голяма. Как ще действате? Затова още веднъж повтарям въпроса. Няма да повтарям нещата, които вече са били направени в седма рамкова програма конкретно в най-близко бъдеще, ако съм одобрена, аз ще предложа съобщение до парламента и съвета за опростяването. По този начин ще бъдат проучени допълнителни възможности, нова концепция за финансиране на изследването, например предоставяне на еднократни суми и други форми на финансиране. И Европейската сметна палата вече призна ефективността на този принцип. Аз искам да гарантирам последователност, защото често съм чувала критични бележки, че някой започва проекта и в някакъв момент при изпълнението на проекта нещо се променя. И хората са много загрижени от това. Не трябва да допускаме това. Трябва да рационализираме процедурите и трябва да гарантираме последователност и това ще гарантира по-нататъчен напредък в сферата на опростяването. Освен съобщението за опростяването, също така има две големи инициативи. Аз не говорих за прегледа на финансовия регламент. Аз мисля, че това също ни помогне. И също предложение за конкретен допустим риск от грешка. Това са съвсем конкретни въпроси, които аз, ако съм одобрена като комисар, ще разглеждам като свои основни приоритети в тази сфера. Допълнителен въпрос, ако позволите. Говорихме и за включването на малките и средните предприятия в тези програми. Един от проблемите се свежда не до това как ще контролираме предприятията, а как комисията ще действа по отношение на тези предприятия. В някои случаи периодът от подаване на заявлението за участие в проектите и програмите до отпускането на средствата е твърде дълъг година и половина, така че просто нищо не става. По този начин няма да развиваме изследователската сфера. Изцяло съм съгласна с вашата критична бележка. Вече в седма рамкова програма има значително намаляване на времето от подаването на заявката до подписването на договор. Но, разбира се, трябва да продължим да работим и да съкръщаваме периода още по-малко. И ако аз съм подобрена, това очевидно става незабавен приоритет, а именно да работя с генерална дирекция. И съм сигурна, че този въпрос ще бъде също така поставен и в хода на междината оценка на седма рамкова програма. Но така или иначе, ясно, че това е приоритет, който ще ни помогне също така да привлечем повече малки и средни предприятия в рамковата програма. Е Благодаря. Колегата Пашка е следващият, който ще зададе въпрос. За слово, пан председаюци. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, казахте, че искате да създадете на единна е, изследователска рамка в Европа на свобода на движението, компетентност, повече информация, е, най-вече по отношение на интелектуалните интелектуалната собственост, защита на правата върху интелектуалната собственост. Как всъщност точно ще осъществите всичко това? Що се отнася до правата върху интелектуална собственост, то това е един много противоречив проблем от много време. Мисля, че всички осъзнаваме, че този проблем създава много проблеми. Това е една от пречките, които трябва да бъдат премахнати. Аз не отговарям за тази сфера, но колегата ми комисар, при положение, че комисията е одобрена, ще отговаря за тази сфера и аз ще работя с този колега и ще работя с вашата комисия, с държавите членки, за да помислим какво можем да направим, за да повишим нивото на дебата в тази сфера. Да докаже, че това е един реален проблем, една реална пречка пред участието на хората в седма рамкова програма и че ние трябва да се справим с този проблем – по един координиран начин, възприят в целия Европейски съюз. Смятам, че можем да си сътрудничаме върху тази основа. Може би съм наивна, като мисля така, но със сигурност аз ще работя с моя колега комисар, ако сме одобрени, за да стимулираме, предизвикаме един дебат – и силна ангажираност и ние можем да го направим и аз ще го направя, ако има подкрепата на членовете на тази парламентарна комисия, които представляват всички държави членки, които имат много знания, които ще ни помогнат да премахнем пречките и да хвърлим мостове. Колега, е, колега, една нафрага, Колега, имате ли допълнителен въпрос? Да, благодаря ви. Аз поделям вашето мнение въпросът е сложен. С други думи, разбирам, че вие ще тръгнете по този път е, и разчитате на взаимодействие с нас. Естествено, че пътят е сложен, трънлив. До кога смятате, че ще можете да решите проблема? you, and... Ако нещата зависеха от мен, от вас и от тази комисия, то крайният срок ще ще бъде веднага. Но, разбира се, сроковете зависят и от други участници, не само от нас. Но аз ще работя ангажирано с моя колега, ще работя ангажирано с вас, за да гарантирам това, че тази пречка, каквато са правата върху интелектуална собственост ще бъде преодоляна в най-кратки срокове, за да можем да гарантираме участието, да можем да гарантираме отвореността на програмата към онези, които се сблъскват с проблема на правата за интелектуална собственост в своята дейност. Благодаря ви, скъпи колежки и колеги. Дори преизпълнихме, така да се каже, програмата, защото с няколко минути по-рано приключихме за, а, с въпросите и отговорите. Благодаря и на вас, госпожо Гейган Куин, за а, стрикното спазване на времето. А сега ще дам възможност на кандидат комисаря да а, направи някои заключителни бележки тя има възможност в рамките на 5 минути да каже още нещо на всички присъстващи. Госпожо Гейган Куин, имате ги тези 5 минути. Благодаря. Подходи към днешното изслушване по един много съсредоточен начин. Опитах се да се подготвя оптимално и трябва да ви кажа, че това беше нещо като да се ява на матура в Ирландия. Но не когато аз го правих, а когато се явяваха на матура синовете ми, тогава материала беше по-сложен. Що се отнася до нашата работа, считам, че отчетността и диалога са в сърцевината на нашата демокрация. Проведахме един дебат върху всякакви въпроси и има много други, по които бихме могли да говорим. Установих, че имаме много общи тревоги и слушах внимателно вашите тревоги и за онези, които се занимават с политика, Политиката в сферата на науката, нововведенията и научните изследвания са свързани с това да намерим и да приложим интелигентни решения на нашите общи проблеми. Трябва да задълбочим, да развием и да насочим правилно нашите ресурси, за да решим критичните проблеми на Европа възстановяването на Европа, справянето с промените на климата, разнообразяването на енергийния микс и една ниско въглеродна економика, засилване на решенията, които бихме могли да предложим на застряващото население. Всички те имат нужда от нашите нововъведения. Всичко това трябва да бъде използвано и за нашата визия за 2020 година. Трябва да упростим инструментите на рамковите програми. Те трябва да станат по-достъпни, по-приобщаващи и по-лесни за ползване, особено що се отнася до малките и средни предприятия. Това означава да работим по един всепроникващ начин, за да подготвим единния пазар за нововведение, да работим в партньорство с парламента и аз по-специално с вашата комисия, да използваме политическия си капитал заедно, за да може да направим европейски европейската изследователско пространство. Да направим ни общи програми, които да бъдат ефикасно управлявани, да работим заедно с частния сектор, за да има все повече инвестиции в едни новаторски пазари. Очаквам с нетърпение предизвикателството и се надявам да одобрите моята кандидатура съчетаването на въведенията, науката и научните изследвания за първи път в сърцевината на политиката на Европейския съюз дава едни отлични възможности за всички ни. Зная, че гледате много сериозно на работата си, аз гледам на своята по същия начин. Това означава, че ще работя партньорство с други политици, защото ние тук в тази зала сме политици. И аз казах, ако искате технократ, бюрократ, обикновен служител, то тогава аз не съм вашия човек. Аз съм политик, аз съм човек, който върши нещата. Аз искам да постигам резултати и мога да ги постигам, само ако бъда подкрепена от всички тук в тази зала. Това означава, че нововведенията сами по себе си са свързани с това ние всички да управляваме промяната заедно, а не промяната да управлява нас. Става дума за това да развиваме една економика, която първо мисли и после действа партньорство с вас мисля, че можем да създадем един нов дух на откривателство в Европа. Една Европа на пионерите, една Европа, която иска да бъде изключително близо до гражданите си по един новаторски начин. Надявам се днес да започне този по-задълбочен диалог и аз мога да гарантирам пред вас своята подкрепа, сътрудничество и своята откритост. И накрая искам да кажа следното. Искам да гарантирам и своята независимост, независимо, независимост на мисленето си и зная, че съм идвала и по-рано пред парламентарни комисии, в два случая, и след това, както и сега, ако ме утвърдите, ще трябва да се закълна в своята независимост. Може да бъдете сигурен, както и господин Оди, неговите колеги, че това не би трябвало да бъде за вас някакво съмнение. Десет години работя независимо като член на Европейска институция. Надявам се, че днес поставихме началото на един по-задълбочен диалог, дискусия и сътрудничество между два вида политици, един вид. И работейки заедно, ние можем да дадем резултатите на хората. А те искат работни места за децата си, за внуците си. Те искат безопасно, по-зелена околна среда, нисковъглеродни, зелени, интелигентни технологии. Тоест, това са модерните думи, но тези модерни думи стават реално само когато имаме добра политика и когато работим знаем. Е, заедно. Знам, че парламента и комисията е, обикновено е, комисарите биват изчакват да бъдат извиквани в парламента. Аз искам, господин председателю, ако ме утвърдите, запознавайки се с политиките на двете генерални дирекции, разработвайки политиката, която ще бъде всепроникваща, да мога да идвам в парламента, а не да чакам вие да ме каните, а да идвам при вас, за да се обръщам към вас с желание да чуя вашите становища по конкретните политики, които би трябвало да бъдат и ще бъдат в сърцевината на европейската економика и нашето желание да постигнем възстановяване на тази економика. Изключително благодаря за това, че ме изслушахте. Много ви благодаря за вниманието и за допълнителната информация, която сега придобих днес след днешното заседание. Надявам се да си сътрудничим добре. Така че следващите 5 години или след 5 години да мога да дойда и да кажа, аз се гордея с всичко, което постигнахме заедно. Благодаря. Äh, Госпожо Геген Куин, благодаря ви много сърдечно от името на всички участници за този оживен дебат, за ясните изказвания, за конкретните отговори. Много, много искрено ви благодаря. Наистина смятам, че прекарахме интересни 3 часа и половина. А сега желая на тези, с които ще продължим е, заседанието експедитивна и полезна работа и благодаря на всички участници и слушатели. Утре ще продължим. На вас желаем успех!